Уважаеми колеги, моля заемете местата си. Нека започнем заседанието. Добре дошли на заседанието на Комисията по бюджетен контрол. Продължаваме работа. Разполагате с проекта на дневен ред. Не са внесени искания за изменения. Дневният ред се счита с това за прият. Съобщения на председателя. Обръщам ви внимание на бюлетина на комисията ни. Там е посочен езиковият режим. Информирам ви също, че както обикновено заседанието ни се излъчва на живо по интернет. Точка трета. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за Европейския парламент. Господин Новаков от името на госпожа Шмидт дейност. Благодаря, госпожо председател. Ще споделя с вас вижданията на госпожа Клаудия Шмидт, която днес е възпрепятствана. Започвам направо по същество. Уважаеми колеги, за 2017 бюджетните кредити на парламента възлизаха на 1,9 милиарда евро, което представлява увеличение от 3,6% в сравнение с 2016. Приходите за 2017 възлизат на 209 милиона евро. Непосредствено след процедурата по освобождаване от отговорност за 2016 през април се състояха срещи с няколко генерални дирекции, сред които, но не само ГД Айтек, ГД Ком, ГД Инло, шофьорската служба, ГД Линк и службата на пътната агенция. На 27 септември 2018 генералният секретар Клаус Веле ни представи последващите действия от процедурата по освобождаване от отговорност за 2016. На 20 ноември 2018 получихме отговорите на генералния секретар на въпросника за освобождаването от отговорност. На 26 ноември миналата година изслушахме генералния секретар и вътрешния аудитор господин Галвин. Проекто докладът бе разпратен на всички членове на 20 декември 2018. Що се отнася до съдържанието, докладът, подобно на докладите от предходните години, се съсредоточава върху следното – ежегодността на бюджета във връзка с политиката по отношение на сградния фонд, политиката по отношение на сградния фонд по принцип, анализ на шофьорската служба, още повече, че това е първата година след интернализирането й. Информационните офиси на Европейския парламент, дебатите за едното седалище, надбавката за общи разходи, Фонда за доброволно пенсионно осигуряване, европейските политически партии и фундации. В доклада не се преоткрива топлата вода. Година след година се упоменават наистина съществените проблеми. Упоменават се и в този доклад. Докладът съдържа балансирана оценка на онова, което работи добре и на недостатъците. Трябва да се има предвид, че изчисленият от Европейската сметна палата процент на грешките е 0,5. Това е един доста нисък процент. Крайният срок за внасяне на измененията е 30 януари. Гласуването в комисията ни е предвидено за 20 или 21 февруари. Ако всичко протече добре, ще гласуваме по окончателния доклад по време на втората пленарна сесия през март. Призовавам колегите, които искат да внесат изменения, да вземат предвид общия контекст, когато ги изготвят. Председателката благодаря. Наистина синтезирано представяне на доклада. Сега ще дам думата на докладчиците в сянка от името на социалистите и демократите, госпожа Яла Сендер. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на господин Новаков, че ни представи доклада от името на госпожа Шмидт. Извинявам се от името на господин Парньо, който работи много усилено по този доклад, но днес не може да участва в заседанието. Според господин Парния има някои области, където има още какво да се направи, особено като се има предвид, че предстои краят на този парламентарен мандат. Става дума за съкръщаването на персонала. Тук може да има дисбаланс в някои служби. Все още не сме работили по въпроса за асистентите по места. Предстои някои да напуснат парламента в края на мандата. Има някои неясноти във връзка с пенсионното им осигуряване – в доклада на места се критикува прекалено остро, например, що се отнася до пътническата агенция. Понякога наистина може да има проблеми. Това е вреда на нещата, но това не означава, че всеки път, когато има някакви промени, Последиците трябва да бъдат понесени от персонала. Персоналът е бил обучен за работа с новата информационно-технологична система. Това обучение е било организирано в работно време, когато се предполага служителите да работят за нас – Спаднали са цените за услугите на агенцията, но не се е подобрило качеството на работата й. Служителите обаче не носят отговорност за това. Причината е липсата на достатъчно обучение и в самата система. Има също така и някои проблеми във връзка с посетителските групи. А що се отнася до Брексит, все още няма никаква сигурност за това как ще се отрази той на служителите ни тук. По въпроса за сградния фонд, има някои проблеми с Дома на европейската история. Бихме искали да се включат някои от заключенията и препоръките на Европейската сметна палата за сградния фонд на институциите, най-вече на Европейския парламент. Искате ли да продължите веднага? Или искате да си дадете малко време? Не, веднага ще взема думата. Няма проблем. Така няма да дезорганизираме по-нататъчната работа. Веднага подписвам присъствения лист. Да, да, свикнали сме. Имате думата. Не искам да се допуска дезорганизация. Извинявам се за закъснението, но в последната минута стана нещо непредвидено. Благодаря е, за това, че успяхте да пренастроите работата. Най-напред прочита на доклада на госпожа Шмидт във връзка с освобождаването от отговорност за изпълнението на бюджета на Европейския парламент за 2017 година, искам да се спра на някои елементи. Първо, администрацията. За съжаление, няма паритет, няма равенство в администрацията. Съжалявам, че няма никакво равенство между генералните директори. 83 процента от генералните директори са мъже, 67% от директорите са мъже. Мисля, че трябва най-сетне да се вземат мерки за преодоляване на това положение. Казваме в определен параграф, че това противоречи на пътната карта за постигане на равенство между мъжете и жените в администрацията на парламента. Второ, намаляването, ежегодното намаляване на персонала на парламента с 5%. 60 щатни места са закрити през 2017 година. Страхувам се, че това означава увеличаване и то значително на работата на оставащите служители, както и предоварване на бюрата на европейските депутати. Това според мен не е желателно и трябва много да внимаваме с това намаляване на числения състав. По отношение на ежедневните разходи, в Генерална дирекция ФИН има много закъснения а, за възстановяване на разноските при пътувания на депутати, на техните сътрудници, на техните експерти. Мисля, че това не е нормално. Някои от нас са депутати от доста време. Беше е, въведена нова система на отчитане през 2009 година. Аз съм от 2009 година депутат и отбелязвам, е, че се влушава положението. Е, като се погледнат депутатите в някои държави членки, например във Франция, френските депутати могат да си пътуват и страната както възнамеряват, а ние, ние сме длъжни, когато купуваме билети, да ги плащаме от джоба си и тези разноски ни се възстановяват много, много късно. Е, месец, два, понякога и три месеца по-късно. Това въжи не само за депутатите, но и за асистентите. И там е още по-лошо, защото те не се ползват от предимствата на депутатите, нито от тяхното възнаграждение. Е, затова мисля, че е на лице едно дисфункциониране, което трябва да бъде подчертано. Е, по отношение на местните разходи, трябва да се упростят процедурите за наемане на местни сътрудници. Това е повече от необходимо. Също така смятам, че Третите плъци, с които работим в страните си по происход, не са подчинени на процедурите на Европейския парламент. Толкова са сложни правилата, че се плащат грешки и понякога се налага депутатите да покриват разходите за тези е, грешки. Би трябвало да се направи наръчник за тези процедури. Ще ви дам пример с един трети платец, е, който бе избран от Катрин Тройтман в предишния мандат. Е, и то платец в Страсбург. Обсъдих темата с други колеги от Франция. Добре е да има трети платец в Страсбург, защото там Говорим за френска територия, защото в Страсбург сме често, редовно пребиваваме там. Не искам повече да работя с Европейския парламент, защото правим разходи, покриваме от джоба си е, грешки и недоразумения. Е, изхождам от опит, правейки това предложение. По отношение на параграф 11, Пътническата агенция, е, вие споменавате че критериите за подбор на тази агенция в Европейския парламент са съмнителни според Европейската сметна палата. През септември месец аз питах главния секретар дали не е добре да се наеме да се наеме една използвана в миналото агенция Карлсон Вагонли, защото те са се доказали. От началото на годината агенцията, която е подбрана, е напълно парализирана. За един билет за влак няма отговори на имейлите, е, всичко е безкрайно сложно, никаква информация е, не се получава за преминаване към е, автоматичната система за резервации. И това искрено се надявам, ще бъде отстранено. Обикновено аз съм горд с това, че съм депутат от Европейския парламент, институция, която работи добре. Аз съм бил кмет на община с 20 000 жители във Франция и имам чувството, че административното функциониране тук в парламента не е на нивото на една малка община във Франция или в Германия. Ако там стават грешки и обърквания, тук стават още повече. Та на мен ми се струва, че с този доклад би трябвало да дадем поне надеждата, че някъде нечия съвест ще се събуди. Когато сте на място, се правят обществени поръчки и те позволяват да се изберат различни предприятия. Когато отговаряте за тези процеси, когато сте на изборна длъжност, би трябвало поне това, което получава избраната от вас агенция, да е аналогично на това, което би изразходвала държавната служба, държавната администрация. Искам главният секретар да ни даде информация за плащанията на групите на посетители. Това е следващо мое искане. И би трябвало да се премахне възможността трябва да се спомене възможността, с която разполага сътрудника, който оглавява тези групи за посещение. Много е опасно това, че не може да получава на своята сметка сътрудникът никакви средства, за да може да извършва дейността си. Мисля, че това би увредило репутацията на парламента. По отношение на Брексит и Европейския парламент. Решенията взети от бюрото за е, това да не стават жертви е, на Брексит е, депутатите, сътрудниците, трябва да бъде изпълнено. И за това аз много се изненадвам, че в параграф 19 се говори нещо за конфликт на интереси при служителите от Великобритания. Значи, според мен трябва тук редакцията да се промени. Не можем да изискваме дискриминация между служителите, които са за Брексит и унези, които не са подкрепили Брексит. Благодаря. Господин Явор е следващия записал се за изказване. <clears throat> Thank you very much. Благодаря, госпожо председател. Нека първо да благодаря на докладчицата. Но трябва да опомена нещо, да задам един по-скоро общ въпрос по доклада. В текста се прави опит за неутрална позиция, за избягване в голяма степен на конфронтация с парламента не одобрявам този подход на докладчицата. Ще се спра основно върху това, което не е включено в текста, а не върху включените в него елементи. Онова, което е включено в него е по-голямата си част добро. Мисля, че няма грешки в доклада. Ще се спра върху това, което не се съдържа в него и по което ще внесем изменения. Най-важният въпрос, на който се връщаме постоянно, е въпросът за надбавката за общи разходи. Въпреки, че парламентът не веднъж на пленарните си сесии е призовавал бюрото да приеме много по-строги и прозрачни правила за тази надбавка. Сега, малко преди края на мандата, в навечерието на европейските избори, никой не знае дали бюрото на парламента ще излезе с подробно предложение за по-строги правила за прозрачността на надбавката за общи разходи. Според мен това е проблем. Продължават разискванията в бюрото. Там е учредена и специална работна група. Темата се упоменава и в доклада Корбет. Въпреки всичко това, мисля, че трябва да използваме доклада за освобождаване от отговорност, за да призовем за повече прозрачност по тази надбавка. Трябва да призовем бюрото на парламента да изготви по-строги и ясни правила. Вторият въпрос е свързан с тормоза и подаващите сигнали за нередности. И тази тема не веднъж е била обсъждана тук в комисията ни. Трябва ясно да заявим, че са необходими и ясни правила за защита на подаващите сигнали за нередности сред акредитираните парламентарни асистенти. Този въпрос е изключително важен и не е все още уреден. Искам да призовем също така и за много строги правила за турмоза. По въпроса за фонда за доброволно пенсионно осигуряване, той се упоменава в доклада, но проблемът постепенно се нарежда сред най-неотложните ни проблеми, тъй като този фонд може скоро да обяви несъстоятелност. Трябва да се намесим преди да се случи нещо наистина лошо. В доклада се упоменава и необходимостта от екологосъобразна политика на парламента. Във връзка с това искам да се упомене системата ЕМАС и въпросът за това как може да се подобри и подсили нейното използване, така че да подобрим показателите си по отношение на устойчивостта. Още нещо автомобилният парк, който се използва за пътуванията до Страсбург, това се упоменава и в доклада, има нещо странно, именно според генералния секретар над 100 автомобила собственост на парламента пътуват до и се връщат от Страсбург абсолютно празни. В доклада има много ясни данни за разходите свързани с пленарните сесии в Страсбург. Тук, според мен, имаме отлична възможност да понижим разходите, при положение, че има автомобили, които се движат до и от Страсбург абсолютно празни. Ако спрем да ги използваме, поне може малко да намалим разходите за транспорт на парламента. Още нещо, което е упоменато в доклада, но искам да поставя по-силен акцент върху него. Става дума за едното седалище на парламента. Този въпрос е поставен на дневен ред мандат след мандат. Не настъпват промени, но мисля, че трябва да продължим да повдигаме въпрос. Колегата Де Йонг. Благодаря, госпожо председател. Имам въпрос към секретарията. Помня, че след последното ни изслушване с участието на господин Веле, изпратихме последващи въпроси, но нямам спомен да сме получавали отговор на този свой въпросник. Много трудно би ми било да внеса изменения при положение, че не разполагам с отговорите му. Ако ни бъдат предоставени, ще можем да работим по-добре по-нататък. Поздравления за докладчицата, приемам повечето от констатациите. Докладът според мен е добър. Нямам особено много коментари по него. Мисля, че в текста се повдигат въпросите, които трябва да се повдигнат, но нека добавя някои неща. След случилото се в Страсбург през декември, установих, че когато наистина има извънредна ситуация, като че няма комуникация, поне на вътрешно ниво в парламента. Няма комуникация между служителите, и ГД Безопасност и местните органи. Доста неприятно бе това, че асистентите и служителите, които бяха в сградата на парламента в момента на събитията, бяха последни, които получиха информация и на които бе позволено да се приберат. Мисля, че в такива ситуации всички трябва да бъдат третирани еднакво. Не бива да се прави разлика между депутатите от една страна и служителите и асистентите от друга. Вторият въпрос е свързан с сградния ни фонд. Мисля, че наистина трябва подробно да го обсъдим. Много материали се разпространяват в медиите за разходите ни за информационните служби на парламента, за сградата Солвей, за Дума на европейската история. Към тези сгради се добавя и сградата PHS, Paul Henry Spack. Тук двете альтернативи са или изграждане на нова сграда, или доста скъпоструваща реконструкция – И в случая не става дума за някакви луксове, става дума за градове, където поддържането на сграден фонд е свързано с високи разходи за нас. А сградата Полен Рис пак е строена преди 30 години, така че наистина трябва да се реконструира. Всичко това трябва да бъде обсъдено подробно и да се наблегне на него в доклада, тъй като предстои предизборна кампания. Още няколко момента, върху които държа да се спра. Положението на персонала в Дома на европейската история. Надявам се, че отговорите на генералния секретар на последващите ни въпроси ще внесат някаква яснота по този въпрос. Има и още една тема, която е поставена на дневен ред на много нива. Става дума за онези групи, които са против европейската интеграция и как да подходим към тях по време на европейските избори. И аз се поставих на... се включих в всички изказващи. Искам да кажа във връзка с изборите. Е, мисля, че в, ще се разиграе и е, предизборна битка в парламента. Е, минала, при миналите избори десетки, стотици журналисти и всякакви посетители посещаваха сградата и би би било погрешно да е, забраним достъпа на хора, е, защото е, трябва да действаме по мотото от това място се вижда, Европа се вижда най-добре. Така че надявам се, когато сега правя преглед на 15-те години, в които работих тук, е, е, моята равносметка е, че управлението в парламента значително е подобрено е, междувременно. Е, и това е добре. Сега ще кажа на колегата Де Йонг, че допълнителната, последващата работа по, и бележките под линия са раздадени в началото на януари. сега за парламентарната процедура, за трябва да кажа, че е, освобождаването от отговорност за бюджета е, не е само в ръцете на квесторите. Е, сега въпросът е, е не би трябвало, според мен, да, да си играем на. Е, е склерозирали, да се правим на склерозирали, да поставяме едни и същи въпроси непрекъснато, е, колкото за е, общите е, разходи, надбавките за общи разходи. Този въпрос непрекъснато се поставя. Тук не става дума за това колко души ще гласуват за или против, а просто защото това е някакси така навлизане и посегателство срещу работата на, на депутатите. И ми се иска още тук е, да се съобразяваме с различни е, процедурни правила. Както знаете, в Германия е, по нашата е, конституция е, не изисква е, е предвижда контрол по време на мандата на е, това означава, че депутати трябва да взимат на сериозно е, е, своите задължения и отговорности. Тук вече не говоря за отделни лица, а за политическите групи, въпросът за единното седалище непрекъснато се поставя на дневен ред. Е, също това е една от болните теми. Какво можем да направим след като трябва да се промени договора? Е, същото може да възникне и по отношение на Люксембург и трябва отново да взимаме е, е, решение да гласуваме и е, Аз лично не вярвам в такива упражнения. Всичко, което ни разделя, без да има някакъв практически смисъл, трябва да избягваме. Трябва да правим това, което можем да направим, което сме в състояние да направим, което ни позволяват е, договорите. Намирам, че доклада е относително неутрален. Този неутралитет е, сега не знае. Питам се дали е, това е радостно или напротив. Е, мисля, че може да бъде до развит доклада, но пък това, че е неутрален, не е недостатък за мен ще е, призова към това е, приемането на бюджета, освобождането от отговорност да бъде едно, е, така не е някакъв арсенал, от който всеки може да ползва съответното те муниции, когато му потрябват и за какъвто повод му потрябват. Е, на колегата Ваня трябва да кажа, че малко ме стресна това, което е, казахте е, по отношение на измененията. Имаме винаги едни и същи проблеми възникват с пътническото бюро когато пътувах за Чехия, то не ми помогна. В никакъв случай никой не ми помогна, никой не ми каза, е, трябва да направиш така или е, е, така което не е добре, разбира се, защото е, това са хора, които са назначени там и са поставени точно за е, тази цел да е, помагат. Е, трябва да кажа, че от началото на моите мандати тук, 2009, е, е нещата са значително по-добри, което не е, е зле. Е, друг въпрос, по който се нуждаем от информация как стоят нещата с тристранните срещи. Имаме 300 законодателни актове, което означава десетки, стотици зали, превод и така нататък. Трябва да направим разсветка какво е постигнато и какво все още трябва да се направи и всъщност, защото в крайна сметка за това сме избрани да участваме в законодателния процес, така така че е, сега по въпроса за пенсионните фондове е, мога да ви предоставя един е, кратък документ основа на, на правните основания, кой колко получава, на колко има право, какви националности, какви допълнителни пенсионни какво допълнително пенсионно осигуряване могат да получат и така нататък. Е, някои хора си играят с е, неизвестността в, е, тази, в този парламент, с пропуските в, и недостига на информация в някои отношения. Затова е, може би е оправдано да се направят някои е, допълнителни е, предложения за изменение. Колкото за равенство между половете, в този парламент три, пъти, три, пъти, мосъчно, три пъти месечно се взема решение да се постави въпроса за равенство между половете. Смятам, че това е глупаво е, нашите собствени, да не е, зачитаме достатъчно собствената си иерархия и е, зето за това е, внасям предложение за изменения собствени. Това е, което аз имах да кажа по темата. Има ли други желаящи да се изкажат? Всички си четат е, имейлите в момента. Yeah. <laughs> Monsieur Паньо, си vous plaît. Съвсем набързо искам да реагирам на част от думите ви. Вярно е, че трябва да се внимава да не се превръщаме в комисия, която няколко месеца преди извънредно важни избори, дава карти в ръцете на онези, които искат да разрушат Европейския съюз. Ние сме предназначени да контролираме изпълнението на бюджета. Ако искаме действително да упражняваме контрол, много е важно да казваме, че само лоши неща стават. Всички влакове поначало пристигат на време. Има обаче какво да се подобри. И това трябва да бъде основното ни послание, основният ни сигнал. Това е и задачата на комисията. Мисля, че трябва да носим политическа отговорност, за да може отвън да не изглежда работата ни като така удар по европейското съзидание, а по-скоро като действително конструктивна работа. Госпожа... Да. En el momento que vivimos y sobre todo teniendo en cuenta eh, que... Госпожа Яла Сендер. Да, мисля, че това са много уместни и навременни коментари. Особено като се има предвид, че опитът ни отдавна показва, че чашата може да е или наполовина пълна, или наполовина празна. Зависи какъв сигнал искате да изпратите. Вместо да говорим обаче за влакове, които закъсняват или такива, които не пристигат изобщо, трябва да се положим усилие да се дадат обяснения. Какво да направим така? за да се подобри дейността и всички влакове да идват на време. Има какво да се подобри и смятам, че трябва да бъдем в състояние да постигнем това, като в резултат излъчим един положителен сигнал. А що се отнася до подобрението на това, което трябва да бъде подобрено, всички знаем, че има какво да се подобрява. Знаем това от ежедневието си в парламента, но трябва да се обясни точно какво не върви и точно как може да стане по-добро. Има и други процедури, които са се нуждаели от подобрение и такива са били внасени. Мисля, че тук можем да проявим отговорност и мисля, че можем да излъчим именно този сигнал, че има неща, които не са е, вървели, но те могат да бъдат направени по-добре и ще бъдат направени по-добре. Така че това да ползва и следващия състав на парламента. Мисля, че това очакват гражданите от нас. Има популисти, има хора, които говорят против Брексит, за Брексит. Мисля, че от нас се очаква отговорно говорене и отговорно поведение. Господин Салафранка, благодаря, госпожо председател. Накратко искам да благодаря на докладчика за свършената работа, с която ни запозна нашия колега. И да кажа, че подкрепям всичко, което бе така правилно казано тук. Докладът за освобождаване от отговорност за изпълнението на бюджета от 2017 година не трябва да се превръща в част от предизборната кампания през 2019 година. Ние имаме и ясна задача във връзка с бюджета от 2017 изпълняваме именно тази ясна задача. Ако погледнете изразходваните средства през 2017 година, ще видите, че Голяма част от тези средства, близо 60% от предоставените на парламента средства, са отишли за личен състав и за сгради. По отношение на личния състав, мисля, че трябва да продължим да внасяме подобрения в бюджетната си дейност. Има някои много ясни подобрения, които биха могли да бъдат внесени. Това бе посочено и в изказването от името на докладчика, и от докладчиците в Сянка по време на техните изказвания. И мисля, че трябва да положим усилия в тази посока. Също така за сградите на парламента и политиката свързана с тях има много недвусмислени коментари от страна на Сметната палата. Там отиват доста пари, може да се направи доста. По отношение на конфликта на интереси, преводачите, тук мисля, че трябва да поставят и някои други въпроси. И те трябва да бъдат обсъдени с главния секретар. Значи, нямам предвид толкова бюджета за 2017 година, колкото извънредните случаи като този от декември. Това беше една изцяло непредвидена спешна ситуация. Председателят е, събра 400 депутати в и половина сутринта. Мисля, че има какво да се подобри. И една от възможностите за това е просто да се прилагат съществуващите правила. Тук не говоря вече във връзка с бюджета за 2017 година, говоря за усъвършенстване на тези процедури, които съществуват и да бъдат те доведени до знанието на депутатите, на сътрудниците им, на всички, които работят в тази сграда и в нашите сгради, за да бъде гарантирана сигурността им. Това е необходимо, за да можем да вършим работата си както трябва. И за да можем да гарантираме правата на европейските данакоплатци. Благодаря. Ja, also die, die Sache mit dem, ja, ich, dann, ich Предлагам по въпроса на сигурността да го впишем в списъка на задължения, защото които трябва да се свършат след изборите. Сега не е нужно да се занимаваме толкова с този проблем. В Страсбург е на границата с Германия. Някои колеги живеят, нощуват в Кел – ако трябва да се направи стриктен контрол на, на, на моста между е, двата града, това ще отначава 300, 3 часа, което при такива проверки се натрупват по 300 метра плътни колони от автомобили. Аз нямам проблем, мога пеш да прекоса моста и да мина от единия град в другия, но някой, който живее 10 км, недостатъчно 10 км от гарата, е, е нужен му е транспорт и за да това означава, е, всъщност, когато през нощта на, на атентата, на, на престрелките трябваше да се прибираме, наистина за тези, които живееха в Кел, това беше ужасно сложно, е, този проблем ще се появява винаги. Какво ще правим с е, граничните е, проверки? Да, ясно е. Не дайте да живеете. Избягайте да живеете в Германия. Благодаря обаче. Но мисля, че е добре да се включи тази въпрос на дневния ред. По този начин ще допринесе малко, ще помогне малко на колегите докладчици докладчикът. Благодаря. Благодаря за всички въпроси, бележки и коментари, които чухме от колегите и които бяха адресирани към докладчика. Много ми допадна активното ви участие в този дебат. Дебат и тук искам да подкрепя господин Салафранка. Процедурите при неотложни случаи трябва значително да бъдат подобрени, защото всички усетихме, че сякаш в тази ситуация в Страсбург се действаше доста хаотично. Но трябва да имаме предвид и констатациите на Европейската сметна палата за работата на парламента. Може би те са по-положителни, отколкото е госпожа Шмидт, но както и да е. Още веднъж благодаря за бележките и въпросите ви. Благодаря. По този начин приключваме с тази точка от дневния ред и сега минаваме към четвърта точка, която е доклада за Хоризонт 2020, мерките за упростяване. Докладчика е колегата Глабаева. Е, е, така че веднага ще ви помоля да вземете думата за представяне на доклада. Тези, които напускат залата, да го направят е, тихо, да не смущават работата на останалите. Господин Бренингмайер, благодаря госпожо председател. Благодаря, че ми давате възможност да ви запозная с този особен доклад, който сме подготвили. Направили сме кратко въведение с диапозитиви в PowerPoint. Първата ни констатация е свързана с контекста, при който бе извършен този одит на резултатите по Хоризонт 2020. Това е ежегодният доклад за 2017 година. Трябва да признаем, че коефициентът на грешки е, в, по рамковата про, програма е, за научни изследвания и Хоризонт 2020 е, е висок 2,4 за 2017 година, 2,4% и до голяма степен тези грешки са свързани с рамковата програма почти 60% от грешките, които констатирахме, са констатирани именно там. Затова е важно да се погледнат резултатите от ежегодните доклади и резултатите от следващите доклади за следващите години. Е, не е така лесно да се констатира реален ефект от опростяването на Хоризонт 2020. Това е основната ни констатация. Много е важно да се има предвид, че при научните изследвания понякога има високи рискове при разходите и да се анализират правилно причините за грешките. В много случаи погрешно се изчисляват разходите за персонал. Също трябва да се посочи, че има пет петима бенефициери от публичния сектор и трима бенефициери от частния сектор, малки и средни предприятия и неправителствени организации, Швейцария, Норвегия, Танзания е, и е, САЩ са, друже, са страните по происход на тези бенефициери. Ако се погледне какви са грешките само от бенефициерите в Европейския съюз, то е, този обем е доста а, ограничен. Два, две грешки са изпратени на Олаф. Out, uh, the, uh... uh Въпросът е дали мерките за упростяване на Хоризонт 2020 наистина са намалили административното бреме на бенефициерите дали тези мерки стъпващи върху констатации от предишни одити са наистина намалили административното бреме, дали са отчели констатациите на предишни оценки, дали са им, е имало упростяването някакво отрицателно отражение върху ефективното функциониране на Хоризонт 2020 и дали не са пропуснати някои възможности за упростяване. Няма да чета всичко. Основните заключения на одита е, че голямата част от мерките за упростяване, предприяти от комисията, ефективно са довели до намаляване на административното бреме за бенефициерите по Хоризонт 2020, въпреки че не всички предприяти действия са довели до желаните резултати и до желаните възможности за подобрение. Такива възможности все още съществуват. Множество са заключенията в доклада от нашия одит – мисля, че мога да представя някои от тях тук. Това, което е очевидно, е, че организацията на Общия център за подпомагане е нещо много полезно, защото се оказва помощ на бенефициерите, дава се обратна информация. Много е важен порталът на участниците – за упростяване на процедурата за отпускане на безвъзмезна помощ. По-бързо стигат безвъзмезните средства до участниците, отколкото е било преди. Продължавам със следващата група заключения от одита – въпроса дали е, упростяването е довело до някакво отрицателно отражение върху ефективното функциониране на Хоризонт 2020. Е, правилата за разходите за персонал са опростени, но някои промени са довели до трудности за бенефициерите и така основните източници на грешки продължават да бъдат разходите за персонал Мнозинството от грешките наистина са свързани с разходите за персонала. Това е категорична констатация. Бремето, свързано с одита, е намаляло, обаче е, бенефициерите е, не са подложени на еднакво третиране, когато одитите се извършват в последствие след дейността и се изнасят към външни изпълнители. Така при една и съща дейност може да се стигне до различни констатации в одитните доклади. Дали има е, някакви пропуснати възможности при тази вълна на упростяване, така наречения печат за високи постижения не отговаря на очакванията и е увеличено участието на малки и средни предприятия, но все още за тяхното пълноценно участие съществуват пречки. Е, сега Сметната палата извършва един нов одит за иновациите и малките и средните предприятия, така че се очаква доклад и от този одит и така ще получим по-широка информация за малките и средните предприятия. По отношение на препоръките, като цяло можем да направим извода, че комисията а, трябва и в бъдеще а, да прави опити за подобряване. Паушалните суми, които бяха въведени, е, допадат на бенефициерите, но комисията трябва да проучи по какъв начин въвеждането на тези суми, еднакви суми, които се изплащат еднократно, е, се отразява в различните сегменти на хоризонта 2020. Комисията трябва да прави повече двуетапни оценки на предложенията, защото това би намалило административното бреме на бенефициерите, като разбира се комисията си запазва възможност за наблюдение. Трябва да се преразгледат условията за възнаграждение на експертите оценители. Това също е важно. От управленска гледна точка, до тук бяха препоръки с технически характер. Сега от управленска гледна точка смятаме, че е много важно да се засили комуникацията между заявители и бенефициери, включително чрез портала, национални звена за контакт и други. Преди този доклад бяхме изготвили документ от марта 2018 година, информационна справка за 2019 2018 година, март месец. Целта беше да се дадат идеи на Европейската комисия по време, когато тя работеше върху проекта на новата многогодишна финансова рамка и тези идеи са свързани с бъдещето на Хоризонт 2020. Както виждате, в тази връзка упростяването е свързано с някои много сериозни дилеми. Една дилема, свързана с упростяването, проистича от това, че когато се променят правилата, самата промяна на правилата може да доведе до липса на правна сигурност. Както виждате, това е отразено и на схемата. Мисля, че най-важното понятие в контекста на упростяването е така наречения интерфейс. Знаете, че когато боравите с смартфон, вие разполагате с устройство, с много удобен за ползвателя интерфейс, който ви позволява да ползвате всички функции на телефона си. Хоризонт 2020 ще бъде много сложно начинание, но тази сложност може да бъде овладяна, ако комисията подобри интерфейса между правната уредба и ежедневната практика на научните изследователи, които работят по проекти, финансирани от Хоризонт 2020. Разбира се, порталът е изключително полезен и мисля, че комисията върви по прав път, когато се стреми да усъвършенства и разширява програми като Хоризонт 2020 и бъдещата Хоризонт Европа. С готовност ще отговоря на вашите въпроси и ви благодаря за вниманието. Благодаря, господин Бригмайер. Да при... си, че имахме и е, доклада, брифинга за заседанието тук. Мартина, имаш думата. Благодаря, госпожо председател, господин Бренингмайер, скъпи колеги. Наистина много надежда вложихме в е, този, тази тема е опростяване на Хоризонт 2020 и заслужава вниманието ни. Е, света се променя непрекъснато, така че би трябвало да можем да е, променим нещо, което на практика се е оказало твърде сложно, да го променим с нещо по-лесно, по-разбираемо, по-лесно управляемо и контролируемо. С този специален доклад, е, в него ние говорим не само за това какво трябва да направим в бъдеще, е, но да видим и какво е упростено вече. Упростяването е един от основните стълбове, които ще направи европейското финансиране по-ефективно и е, макар че повечето от мерките за упростяване на предложени от комисията е, бяха е, изпълнени, бяха предприяти. Е, предстоят още много подобрения, особено при упрощаване на различните опции за разходи, материали, които дават насока и така нататък. Трябва да продължим да работим в тази насока, предвид на това, че споделеното управление с оглед споделеното управление наш нашите е, мерки за упростяване могат да доведат и до е, прекомерно осложняване на правилата на местно равнище. Е, след като чухме, че съдът препоръчва да се засили е, проверката при е, паушални суми и е, признаването на клеймото за отлични, отлично качество или постижение, това ме кара да мисля, че сме на верния път. Но най-добрите практики трябва да се използват и в други сфери на европейско финансиране, например кохезионната политика – е, ще поставя е, няколко въпроса. Първият е насочен към вас, господин Бренингмайер. Е, забелязвам от рубриката Опростени разходи, само крупната, цялата сума е спомената, а не единната сума и разходите за един, на единица Същия въпрос е, отправям и към е, Сметната палата и към комисията. Просто казано, значи има прах от 100 000 евро за е, паушални суми. Да попитам Сметната палата. Е, препоръката за засилване на тези суми е, не се ли е, е обхваната всъщност и не се отразена в препоръката за повишаване на прага. Благодаря. Мисля, че това можем да използваме като пример за други, упростяването на други европейски политики. Колегата Салафранка. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на Сметната палата и на докладчика за представената работа. Според Сметната палата, в рамките на новата многогодишна финансова рамка ще има нужда от повече ресурси и особено за програмите за научно изследователски и развойна дейност. Е, трябва да се упростят процедурите, да могат бенефициентите е, да, ползват, е, да се ползват по-лесно от тези фондове, да се подобри качеството и правната сигурност за всички участия в дадена програма и да се въведе една по-хармонизирана система на финансиране. Но, както каза докладчика, винаги има какво още да се направи. И тук Сметната палата излиза с няколко предложения – Аз бих искал да поиск... Моля за малко повече информация по два въпроса. Първо, необходимостта от е, оценка на проектите, двустепенна такава – и после, като се говори за подобряване условията за работа на експерти, които одобряват проектите, бих искал да зная по какъв начин е, се, е, как се, е, ще се иска тези, как ще постави въпроса за подобряване и преразглеждане условията на работа на експертите при оценка на проектите. Това са моите въпроси и благодаря на докладчика. Аз имам въпрос към господин Бренинг Майер. Разбира се, е, Комисията по ИТРИ също бе предложена при представането на този е, доклад. Е, имате ли някакъв срок е, с, е, поставен с тях? Сега колегата Яла Сендър. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на господин Бренинг Майер за представането на този подробен доклад. По-подробен от това, което е, обикновено е, сме свикнали да четем относно е, рамкови програма 7, началото на Хоризонт 2020. Сега вече договаряме Хоризонт е, Европа за 2021. Е, и е, в 2020 е, имахме проблеми, е, проблеми с, е, с рамкова програма 7 е, във връзка с, и с е, процента грешка. Но общо заето там процента, коефициента на грешка не беше много висок. Обикновено са свикнали с по-висок такъв но ще помоля господин Бренинг Майери, е, представители на комисията, да ми отговорят на серия въпрос. Говорят за центрове за е, обща или съвместно подпомагане съдействие или подпомагане. Този е, център, център, този център откъде ще набира личния си състав? От вън, от външни източници или как. И е, сега тази служба обикновено е създадена, е, е съставена от е, хора от е, Генерална дирекция научни изследвания. В съответния наръчник се съдържа един изчерпателен списък който е предостатъчен. Не е нужно дори да се прочете, е, да се чете уводната част. Да попитам господин Белинг Май комисията, как е, ще е, са, как ще направят така, че наистина средства, които се отпускат, да отидат по предназначение. И какъв е риска при използването на такъв положителен инструмент за опростяване, при което понякога действително е, съществуват рискове. Комисията казва, че при крупни проекти е, този подход може би не е удачен. Да попитам комисията какво мисли по въпроса. После е, мисля, че има известен проблем с експертната оценка. Сметната палата е, прави консултация за управлението. Бих искала да, да е, разбера кои какво се включва в този е, печат за, за отличие постижение? Испания е, в някои отношения е, водеща в кавички е, когато говорим за участие на е, малки и средни предприятия, е, как могат е, да имат достъп те до тази първа фаза и е, когато стиг, се стигне до втората фаза е, при получаване на този печат за е, отлични постижения, какво мисли господин Бренингмайер? Дали, Бренингмайер, Майер, дали това опростяване е свързано с втората фаза и дали комисията има решение на въпроса. Благодаря. Европейската комисия. Mrs. Panagopoulou should be... Yeah, good afternoon to everybody. <coughs> Добър ден на всички. Първо, да благодаря на Сметната палата и на господин Бренинг Майер за този добър доклад. Е, всъщност това е пълният доклад, който след брифинг, краткия, който е, бе е, представен. И благодаря на комисията за това, че изготви ново предложение за Хоризон Хоризонт 2020. Благодаря ви, че разгледахте нашето предложение. Ние се опитваме да гарантираме стабилност и излизаме с ново предложение за участие, възоснова на добрия опит, който придобихме с Хоризонт Европа 2020. И допълнително подобряваме и упростяваме правилата за Хоризонт Европа. Колкото до този доклад и предложенията в него, ние вземаме предвид много от тези предложения, когато ще готвим е, програмата за изпълнение на Хоризонт Европа. С други думи, както предлага Сметната палата, този път започваме да мислим за изпълнението, прилагането на Хоризонт Европа, преди да, се, е, да приключат е, преговорите между съвета и парламента. А успоредно с тях, за да сме сигурни, че това, което предложим, след като бъде прият предложението за Хоризонт Европа. Това ще е приемливо, ще бъде приемливо за нашите бенефициенти, ще вземе предвид констатациите от предишната програма и всички, плюс препоръките на Сметната палата и всички тези бенефициенти, които са допринесли към този преглед и по-конкретно проведахме първа, ще проведем на 30 януари този месец, първия семинар с бенефициенти. Сметната палата е поканена да представи този доклад отново и да насърчи дискусия с заинтересованите страни по всички тези въпроси. По-конкретно единната сума и опростените разходи и процента грешка. Оценка на разходите ще е друга важна тема. Целта на комисията е да се огледа целия проектен цикъл и да се види къде в него може да се е, опростят нещата допълнително. Колкото до конкретните въпроси, които получих от вас, може би е, мога да започна с отговорите. Първо да обясня какво значи център, общ център за подпомагане. Това е една дирекция в комисията, създадена в отговор на предишен доклад на Сметната палата в, е, в рамкова програма 7. Той беше много по-критичен доклад. И проблемът беше, че различните коми... служби в комисията, които отговарят за изпълнение на тази програма, нямаха последователен и единен подход към бенефициентите, което създава разнобой е, и проблеми при изпълнението от гледна точка на бенефициентите, много е, съдебни дела и спорове. Ето защо комисията реши да въведе една обща служба с, е, служители от различните служби на комисията, които преди това се занимаваха с... се занимавали с изпълнение на тези програми. Тази служба сега е, аз съм директор на тази е, служба в момента. Това е наобща обща за комисията служба. За пръв път комисията съставя такава е, служба. Тя ще изготвя насоки е, и е, за изпълнението за цялата комисия. Това е една обща правна, юридическа а, аудиторска служба и една обща служба за обработка на бизнес плановете. Е, това са 90 различни служби, е, включително участни, е, портала за участници, служба, за която предоставя информация, също така е включена. Всичко свързано с програмите по Хоризонт Европа. Сега Относно тези, използването на тези е, суми, е, пълшани суми, комисията започва да е, така някои пилотни е, упражнения под, е, в, още в рамките на Хоризонт 2020 можем вече да докладваме за резултатите и обратната връзка по това пъл, първо пилотно е, упражнение, колкото до оценката, разбира се. Трябва да кажа, че тези е, Упражнения за така наречените е, общи суми. Не става дума само за 100 000 евро. А, има две възможности. Или се внася предложение за една фиксирана сума, която се фиксира от страна на комисията. В случай, когато е ясно, че такива дейности ще струват е, определена сума възоснова на предварителни данни или е, втора такава фиксирана сума е, която обвързва бенефициентите да предложат, е, да излезат с предложения, които не са, е, не, тя не е фиксирана предварително и с посредством от, оценители ние ще анализираме тези предложения и вече отделен въпрос е дали ще се съгласим и оттам каква сума ще одобрим за това предложение. Значи, чрез оценката имаме положителна обратна връзка. Все още нямаме опит от изпълнението и прилагането на тези проекти. Както поискаха държавите членки в съвета, е, възнамеряваме да организираме специален семинар, на който да споделим опита, е, събран вече с бенефициентите и с националните е, точки за контакт във връзка с съответните финансови и правни въпроси в рамковата програма, за да споделим опит и да видим какъв е техния, какви са техните констатации и да продължим да, да пробваме а, така да, да пробваме как ще функционират а, системата с тези а, кръгли суми, с тези а, цял, а, общи суми. Колкото до връзката и интерфейса на Хоризонт 2020 с други програми, мога да кажа, че Възоснова на положителния опит, е, тези програми, които пряко се управляват е, от комисията, ние въвеждаме една е, група, съставена от представители от различните служби и общ, общи електронни работни потоци за всички програми, които са пряко под управление на комисията. И възоснова на това въвеждаме нов портал за финансиране, както за обществените поръчки, така и за грантовете но само за програмите, разбира се, които се управляват от комисията. Споделеното управление е по-сложно, както се досещате, тъй като там участват различни национални органи но в, е, чрез новите приоритети на многодишна финансова рамка, чрез синергия между отделните програми и това ще се прави. И тъй като трябва да търсим по-добър начин, за да прилагаме този печат за отличие, ние Имаме съответните служби в комисията, които отговарят за е, структурните фонди е, и ще се опитваме да споделяме помежду си информация и да видим как е, по-добре да съчетаем двете програми, за да работят по-добре. Навлизаме в подробности, във всички е, въпроси, свързани с условията за допустимост по двете програми и говорим, изподеляме опит не само по упростяването, но и е, е, кръстосаната е, е, така е, достоверност на отделните одити. И последния въпрос основно на, относно насоките, които предоставихме. Насоките те ще бъ... се предават онлайн в портала за... на участниците. Те е, са много подробен документ, е, е, където ще предоставяме обяснение за всеки от членовете на, на е, примернието споразумение за грантове между комисията и бенефициента е, при е, прилагане на някакъв проект, изпълнение на проект. Това е много дълъг е, документ и е, целта е да е достатъчно подробен този документ за тези бенефициенти, които са запознати с програмата, но понякога за новите е, е, малки и средни предприятия той ще е твърде сложен, така че това, което, е, по което работим, е, е да преработим, да превърнем тези подробни насоки в една служба онлайн, както господин е, Бренинг Майер предложи, така че да разработим един по-модерен, по-гъвкав интерфейс между бенефициентите и службите на комисията, за да могат по-добре да се ориентират в тези сложни, в тази джунгла от правила. Това е от мен. Е, надявам се да мога да отговоря на въпросите. Благодаря ви. Много интересно бе изложението ви. Наистина съм ентусиазирана. Казвам го съвсем буквално, защото вече от много години предлагаме да се уеднаквят правилата, по които работят всички генерални дирекции, управляващи финансирането за научно-изследователска дейност. Явно сега се върви в тази посока. Можем само да ви окоръжим и да ви подпомагаме. По-нататък ще изискаме допълнителна информация. Ще разговаряме също и с представители на академичните среди, за да видим какъв е ефектът от тези мерки. Моят скромен опит показва, че силно намаля броят на жалбите по рамковата програма за научни изследвания, така че мисля, че сте на прав път. Господин Бренинг Майер, благодаря, госпожо председател. Благодаря на госпожа Мартина Длабайова и на останалите членове на Комисията по бюджетен контрол за важните им въпроси. За да е по-прегледно, ще отговоря на тези ваши въпроси с три важни ключови думи. Първата от тях е тъй нареченият интерфейс, който упоменах и в уводното си изложение. Представителката на комисията разясни в каква степен комисията разработва важни елементи от този интерфейс. Когато се разработва интерфейсът е изключително важно комисията да отчита надлежно обратната връзка, която получава от отделните групи бенефициери. Според мен контактът с бенефициерите е изключително важен. Това ме отвежда и до втората ключова дума обратната връзка. А третата ключова дума е реакцията на комисията. Общият център за подкрепа е един наистина важен интерфейс в рамките на който може да се получава обратна връзка, може и да се откликва, да се реагира на потребностите на бенефициерите. По въпросите на госпожа Длабайова ще ви изпратим по-подробни писмени отговори, но що се отнася до прилагането на единни ставки, може да се каже в резултат от проучването, че изключително положителна обратната връзка за единната ставка. Бенефициерите са изключително удовлетворени от тази система. Важно е обаче комисията да следи прилагането на единната ставка към конкретни случаи. Един от рисковете за бенефициарите, установихме това по време на одита си, е, че единната ставка не отговаря на себестойността. В някои държави разликата между плащанията по единната ставка и себестойността може да е в тежест, например на университетите, които нямат достатъчно ресурси. Същото въжи и за разходите на единица. Реакцията на прилагането на тази система е изключително положителна – но комисията трябва да следи дали тя се прилага ефективно към всички случаи. Същото въжи и за втория ви въпрос за еднократната обща сума и прага от 100 000. Представителката на комисията вече обясни как се прилага този модел. Ще ви отговорим по-подробно в писмена форма. И това се отнася и до други въпроси, които зададохте. Искам сега да се спра по-подробно върху два момента. Единият от тях е двоетапната оценка. Идеята за двоетапната оценка като такава представлява нещо изключително ефективно. Особено е полезен този подход в практиката. Комисията на базата на обратна връзка трябва да откликне на потребностите на практикуващите в областта на научните изследвания. Има и още нещо, което се отбелязва в параграф 76 и 77 от доклада ни. А именно, ако прекалено дълъг е периодът, в който се взема решение по определен проект, има опасност той да не бъде внедрен на пазара Имаше въпроси и за експертите, оценители. Наистина тук възникват някои въпроси. Може би те трябва да са обект на бъдещ одит на Европейската сметна палата. Някои от тези въпроси са свързани с това, че бенефициерите и оценителите не получават обратна връзка. Ниско е също така и възнаграждението, което може да възпрепятства процеса на работа на експертите оценители. Има и още един трети проблем, проблема, именно, че експертите разполагат с ограничено време за оценката си. Тук отново трябва да се намеси комисията. Тя трябва да получи обратна връзка по въпроса и да реагира, като предвиди промени в бъдеще. Госпожа Аяла Сендер направи една вярна констатация. Важно е постоянно да си я припомняме а именно, че процентът на грешки в областта на научните изследвания е висок. Това буди голяма загриженост. Упростяването може да се отрази на процента на грешки. Наясно сме с това. Трябва да признаем, че все още анализираме прилагането на рамкова програма 7 едва в бъдеще ще видим какъв е бил ефектът на упростяването върху процента на грешки. Надявам се, че той ще спадне. Друг е въпросът за мястото на малките и средни предприятия. Това за Сметната палата е повод за загриженост. Започваме работа по одит на тема новаторството в малките и средни предприятия. Да се надяваме, че ще можем да излезем с предложения за подобряване на системата за малките и средни предприятия. Госпожа Ялсендер зададе въпрос и за наръчника. Попитахте дали този наръчник е достатъчно ясно формулиран. Важен е този въпрос. Констатирахме, че Общия център за подкрепа действително подпомага бенефициерите и регионалните звена за контакт също играят важна роля. Може да е много ефективна тяхната работа в отделните региони, в отделните държави членки с оглед намаляването на административното бреме за бенефициерите и разпространяването на по-добра информация за Хоризонт 2020, повишаването на осведомеността за програмата. Надявам се, че с това отговорих на въпросите ви. Председателката, благодаря. И днес имаш думата, но моля бъди кратка. Искам да получа повече информация от комисията за общия център за подкрепа и звената за контакт. Външен персонал ли се използва там или служители на комисията? Разполагате ли и с цифрови данни за заетостта, създадена по Хоризонт 2020 и седмата рамкова програма? Госпожа Панакополо. Става дума за доставчици на услуги, към които се отправят първоначално въпросите. Оттам нататък тези въпроси се предават на отделните изпълнителни агенции и на съответните служби на комисията – някои от служителите на тази структура са външни доставчици на услуги, други работят или за комисията, или за изпълнителните агенции на комисията. Става въпрос за централизирана служба на комисията в Брюксел, не за структура в държавите членки. Тя отговаря на въпросите Засегнати са всички служби на комисията, които участват в изпълнението на програмата. Външен е изпълнителят, към който се отправя въпросът и след това той предава този въпрос на онези служби, които са най-компетентни да му отговорят. Но, както установява и сметната палата, тази система не функционира особено добре, тъй като функционира на много различни нива. Трябва да бъде рационализирана и подобрена услугата. Благодаря, госпожа Длабайова, представителката на комисията. Попитахте колко са служителите на вътрешно ниво и колко от служителите са външно наети ли? Председателката. Давам думата на докладчицата. Госпожа Длабаява ще бъда кратка, тъй като дневният ни ред днес е натоварен. Благодаря и на Сметната палата и на комисията за отговорите им. Ако искате да отговорите по-подробно на някои наши въпроси, моля да ни отговорите писменно, за да можем да използваме отговорите ви по-нататък. Този ваш доклад е особено важен, тъй като можем да си излечем полки от него, можем да използваме пилотните проекти и най-добрите практики в тази област и за други програми на Европейския съюз, по които трябва да има упростяване. Във връзка с това високо оценявам информационно-аналитичния ви документ от миналата година. Благодаря на господин Бренинг Майер, че опомена малките и средни предприятия. Те са особено важни, според мен. Трябва повече малки и средни предприятия да участват в научно-изследователските програми, но ще има повече такива, само ако упростим програмите, тъй като малките и средни предприятия имат нужда от колкото се може по-упростена система. Благодаря ви за работата ви. Председателката, благодаря ви. С това приключихме по тази точка от дневния ред. Благодарим и на вас. Ще продължим да следим работата в тази област. Сега преминаваме към изслушването, посветено на европейската добавена стойност. Добре дошли на всички наши 12 гости по тази важна точка от дневния ни ред. Предстои да разгледаме европейската добавена стойност в различните й измерения. Давам думата на госпожа Длабайова. А... Много благодаря, госпожо председател. Уважаеми гости, уважаеми колеги, очакват ни много натоварени два часа. Предвидено изказване от страна на множество оратори. Много се радвам, че успях да събера всички ви заедно. Това ще е полезно не само за нашата комисия, но и за вас. За вас ще е полезно да, изслушате, да се изслушате един друг и да бъдете по-наясно с това. Каква е допълнителната полза за Европа от различни наши проекти? Това е фундаментален въпрос. От последния път, когато сме обсъждали е, тази тема в е, моята страна, знаем, че първият въпрос, който е, си зададохме, когато се присъединявахме, беше какъв е смисълът, каква е ползата от присъединяване към Европейския съюз. Европейският проект има много явна допълнителна полза Допълнително се подпомага брутния вътрешен продукт чрез средства от Европейския съюз. Спестяват се публични средства. По-добре се разпределят средствата между държавите членки и техните ресурси. Това е видно не само за специалистите, но често пъти е видно и осезаемо за гражданите на Европейския съюз. Аз искам да споделя с вас част от заключенията от оценката експоста на програмния период 2003 2013-2017 година ще споделя някои цифри. Всяко евро от инвестиции от политиката за кохезия през периода 2007-2013 година е, ще доведе до 2,70 евро допълнителен брутен вътрешен продукт до 2023 година. Това е невероятна цифра. През 2007 и 2013 година инвестициите от политиката за кохезия бяха жизненно важен източник на финансиране за много държави членки. В Унгария, например, 57% от капиталовите инвестиции на държавата са със средства по тази линия. Сега, осезаеми са резултати. Ние винаги искаме резултатите да бъдат осезаеми. Създадени са 1 милион а, работни места през периода 2007-2013 година. 121 начаващи предприятия са подпомогнати, както и 400 000 малки и средни предприятия. Мисля, че това са прекрасни цифри. Финансирането от Европейския съюз е довело до премахване на задръстванията, разбира се, не навсякъде, но в много случаи 6 милиона души са били свързани с източник на чиста питейна вода или по-добра чиста вода. И Приключвам с цифрите, като казвам, че има и много хора, които благодарение на това финансиране са получили достъп до канализация. Значи без Европейския съюз много трудно бихме се справили. Вярно е, че не се стига лесно до тези средства, но трябва да имате желание да ги търсите. Образование, културно наследство, туризъм, работни места, околна среда, спорт, това са области, в които се изразходват средства на Съюза. Според мен това не е просто разпределение от държави членки към Европейския съюз и след това обратно към държавите членки. За мен европейската допълнителна полза проистича от това, че само заедно, само един ни можем да постигнем повече, отколкото всеки по-отделно. Споделянето на ресурси за постигане на обща цел подобрява не само нашия живот, но ще направи по-добър и живота на следващите поколения. И очаквам именно в този дух да се изкажете всички. Имаме три групи оратори. Първата група ще се спре на темата конкурентоспособности и искам да чуя от нашите гости каква е била европейската добавена стойност в е, тяхната съответна област. И първият ни оратор е директорът на съвместното предприятие Синтез за енергия, господин Йохане Швемер. Мисля, че той има много дълъг опит в управленската сфера. Е, поздравявам го за това, че успя да задейства проекта ИТЕР. Аз посетих за втори път през декември миналата година площадката, на която се изгражда ИТЕР и за това видях с очите си колко много напредък сте постигнали. Имаме множество оратори. Моля ви само да се придържате към времето, което ви е дадено за изказване, тъй като ще бъдем принудени да го контролираме стрикно. Благодаря, госпожо Блабайова. Благодаря, госпожо председател Гресли, за това, че ми давате възможност да се изкажа. Казвам се Йоханес Швемер, директор на синтеса за енергия. Е, ще ви запозная накратко с е, синтеса за енергия и ИТЕР и след това господин Гариба, директор на Генерална дирекция енергия, ще се спре по-задълбочено на темата Европейска добавена стойност. Синтезът е естествен източник на енергия от Слънцето. Става дума за много устойчив източник на енергия, няма парникови газове, има пълна безопасност, не се генерират радиоактивни отпадъци и реакторите не могат да излязат извън контрол. 99% от енергията идва от плазмата, която е на лице в Слънцето. И виждате, имате дефтери и трити, след това настъпва процеса на синтез и разпадане на хели и неутрон, като при това се генерира енергия. Това е естествен процес синтезата на Земята се нуждае от е, температури от порядъка на 100-150 милиона е, градуса по Целзия. и за това е, много експерименти са направени за възпроизвеждане на тези условия на Земята. Физиците работят от поколения, от десетилетия по този въпрос. Първият ни експеримент беше джет. Той не бе много успешен. Нитър е международен експеримент с по-голям успех. Надяваме се, че ще стигнем до изграждането на демо, последната фаза, където ще можем да докажем, че чрез синтез ще можем да генерираме устойчиво енергия. Ето проекта ИТЕР. Има 7 участници. Индия, Китай, Русия, САЩ, Южна Корея, Япония и не на последно място Европейския съюз. 45% от този проект се падат на Европейския съюз. Ние сме най-важният участник по опит и по капацитет, а и по участие, финансово участие, като ние привнасяме всички компоненти към системата. Това са така наречените компоненти в натура. Ние не внасяме пари, а внасяме един вид апорти, т.е. нашите вноски са в натура. Ако ми позволите да сравня този проект по мащаби с Андронния колайдер, с Галилео, Аполо и някои други, и виждате, че ние не сме най-малкият проект, не и най-големия, но разбира се, значим проект. Машината ИТЕР тежи повече от 3 айфелови кули. 10 милиона компонента са включени в нея. Броят им е 10 на 7 степен, докато в един Airbus 380 има 10, 10 на 6 степен компоненти и тежи 400 хиляди тона. Европейския съюз е формирал агенция за ИТЕР. Тя е именно нашата агенция Синтеса за енергия. Това е публична организация, създана през 2007 година за 35 години. Намира се в Барселона, Испания. Имаме също бюра в Кадараш, Франция, Гархинг в Германия и Рокашо в Япония. 460 са служителите. Бюджетът ни е 6,6 милиарда за 2007-2020 година и се нуждаем от още 5,111 милиарда е, до 2035 година за първата плазма фаза. Най-големият ни компонент е машината за е, горене на плазма. Това е научен проект сътрудничество с Япония. Сътрудничим си с тях и за някои други е, машини, чрез които да овладяваме силата, мощта, която се генерира от синтеза. Когато преминем към фазата демо, надявам се, че ще можем да изградим реактор на база синтез, който да демонстрира, че можем трайно да черпим енергия по този начин. Виждате на тази снимка площадката на ИТЕР, госпожа Длабайова е, с очите си видя, че ние наистина строим тази огромна машина. Виждате, че върху централния изкуп на Токамак вече има капак и неговото инсталиране вече е започнало. Ще пропусна тези диапозитиви, защото времето ми е ограничено и ще помоля доктор Гариба да продължи като очертае европейската добавена стойност. Благодаря много, Йоханес. Добър ден. Благодаря ви, госпожо председател, за тази покана. тър... не е само една единствена стъпка по пътя към синтеза, както каза господин Швемер. Е, става дума за една по-обща и сложна картина, за да постигнем крайната си цел, са необходими и други устройства и машини. Целта ни е устойчиво генериране на енергия в бъдеще. Сега ИТЕР вече се изпълнява. През 2016 година започна строителството. Устойчив е прогресът 60% от компонентите, необходими за задействане на машината, вече са построени. Е, значи тази машина се нарича първа плазма. И както казвам, 60% от компонентите са на място. 36% от приноса на Европейския съюз вече е факт. Е, това е много, но много остава и да се направи. И сега цифрите. Те са много интересни. по искане на вашия парламент ние получих, направихме проучване на рентабилността и на това дали парите ни се влагат уместно. Е, видяхме, че 4,8 милиарда евро е стойността на брутната добавена стойност при изграждането на ИТЕР до този момент, като са създадени работни места и тези работни места водят до 34 000 работни години. Стойностите на альтернатива ефективно разходване са нищожни. Ако ми позволите, като при ИТЕР значително се превишават ползите, значително по-големи са ползите, отколкото при други европейски проекти. Разбира се, тази тенденция ще продължи е, от 2018 до 2030 година. 15,9 милиарда евро ще бъде очакваната е, брутна добавена стойност е, и се очаква генерирането на 72 хиляди трудогодини. Това е една част от картината. Останалата част от нея по-добре може да бъде разяснена от колегите, които работят на място. Извинявайте, въртя диапозитивите в погрешна посока. Има една важна част от картината, както казвам. ИТЕР генерира преки ползи, но също така ползите се разрояват в други области. Той поражда положителни последици в други области – е, след много години ИТЕР ще произвежда конкретно енергия, обаче сега има непосредствени ползи от работата по този проект. Е, колегите, които ще се изкажат след мен, ще дадат повече разяснения. Например, е, създават се технологии, свързани с свръхпроводници в здравеопазването. Използват се методи за експлозивно свързване, които са разработени по проекта ИТЕР и сега се използват за правене на кабините на пътническите самолети. Благодарение на преструктурирането, което извършихме на проекта ИТЕР заедно с синтеза за енергия след 2015 година, разходите ще се ускорят, разходването на средства ще се ускори. Искам да припомня на този парламент, че допълнителните кредити за разплащания, които са поискани над първоначално поисканата от комисията сума възлизат на 380 милиона евро. Тези средства са необходими за да се разплатим с работещите дружества. И това показва повече от всичко друго, че Картините, които ви показва господин Швемер от строителната площадка на ИТЕР, имат съвсем конкретно отражение в финансов аспект. В момента са възложени договори на обща стойност около 5 милиарда евро. В пленарно заседание парламентът миналата седмица или преди няколко седмици гласува доклад на господин Маринеско – бюджет поискан от комисията от 6,07 милиарда евро за следващата финансова година е напълно подкрепен. Искам да подчертая, че комисията е изключително благодарна за подкрепата, която ни оказа в това отношение парламентът. Виждам, че времето ми изтича и за това искам сега да дам думата на колегите. Is there a presentation starting up? Започва ли изложение? Ще бъде ли показано нещо на екрана? Yeah. Okay. Uh, thank you for... Благодаря ви за това, че ме поканихте тук. Аз съм Кок Хемскерк от едно малко дружество в Холандия. Преподавател съм и в Университета по приложни науки. Ще ви поговоря за една неочаквана полза от работата по ИТЕР. Тази лекция я изнесох на техническа конференция миналата година, като се опитах да убедя колеги от малки и средни предприятия, каквото самият аз имам, да се присъединят към мен. Аз, например, е, по този начин успявам да намеря нови колеги, да намеря студенти за нашата дисциплина в университета. Е, но не само такава е ползата от ИТЕР, не се опитвам това да ви обясня. В нашето дружество сме около 20 на души. Е, работим от 11 години активно с Националния институт за, по плазмена физика за така нареченото телеборавене или работа от разстояние. Сега говорим за ядрена машина. Нейните основни елементи стават радиоактивни не за стотици години, обаче когато функционират, не трябва да ги пипате с голи ръце, защото те имат радиоактивност. И се налага да се манипулират тези елементи от разстояние. Като в една машина като ИТЕР поддръжката трябва да бъде съобразена с възможностите винаги да стане нещо неочаквано. Хората винаги са по-интелигентни от роботите и ние контролираме роботите от дистанция. Това се нарича телеоперация, телеборавене. По този начин осъществяваме контрол а, върху процесите на поддръжка, които са необходими при машината ИТЕР. Значи ние сме едно малко дружество и предлагаме решение на ИТЕР в тази посока, но имаме много широка мрежа от подобни дружества, с които поддържаме контакт. Ще прескоча всичките диапозитиви, които показват нагледно как се извършва поддръжката на машината ИТЕР и ще ви кажа това. Как започнахме преди 4 години да работим от поддръжка на машини за синтез към телеопериране чрез роботи? Ами както ви казах, ние сме малко дружество и към нас се обърна едно друго малко дружество в Холандия, което се опитва опитваше да изгради робот за осъществяване на контрол от разстояние. Това дружество вече не съществува, но ние поехме дейността. И сега имаме две части на своята дейност. От една страна поддръжка на ИТЕР, от друга страна изграждане и поддръжка на робот за полагане на грижи на пръв поглед няма общо между двете неща, но всъщност общо има и в двете части на дейността си се стремим към безопасност на роботите и към устойчивост и надежност на тяхната дейност. Независимо дали се изгражда робот, който да помага на болната ви майка или баба, или подръж, поддържате машината ИТЕР и в две, двата случая, когато има елементи, които стават радиоактивни, бихте желали да можете да боравите с тези роботи и да ги направлявате от разстояние. Разбира се, търговията и науката са две различни неща. Възможно е да имате най-различни технологични идеи, да работите с най-интелигентните хора, но да излезете на пазара е нещо съвсем различно. Това се опитваме да направим ние в момента. Направили сме един прототип на своя робот за полагане на грижи. Значи опитваме се да го тестваме в реални условия, в домове, в които се полагат грижи за хора. При първите експерименти установихме, че робота, който сме конструирали, не е достатъчно надежден, не е достатъчно безопасен. И получихме безвъзмезна помощ от Европа, привлякохме испански партньор, друго малко и средно предприятие, както казах в Испания, те имат по-добра платформа за роботите и се надявам, че сега нашите идеи, съчетани с техните, ще доведат до един по-добър робот, който да излезе на пазара през едните години. Ето вижте картината в Холандия. Само в Холандия тази технология би имала 250 000 потенциални потребители. И е, през следващите 15 години е, техният брой ще се удвои поради застаряването на обществото. Така че съвсем неочаквано се оказа, че като започнахме работа по синтеза за енергия, имаме възможност да предложим на Европа чрез тази си работа и нещо друго. Технология и роботи, които да полагат грижи за нуждаещи се хора. Благодаря. Oh, we should, I think, go to the... Uh, да се представя. Джани Грасо съм. Аз работя за АСГ свръхпроводници. Е, Това е една компания със седалище в Генуа, Италия. Е, ние се занимаваме с свръхпроводност Свръхпроводността като явление е в основата на ядрения синтез, защото това е една от е, основните технологии за ограничаване на плазмата и достигане на е, високи температури, е, в случая с ИТЕР, например. Работим по свръхпроводността от много години. Вече имаме дългогодишен опит като фирма и до сега работим предимно по големите обеми, АСГ е партньор, избран партньор за крупни е, научни експерименти при акселератори, ускорители на частици и ядрен синтез. Работим е, и за ИТЕР. Е, и тази част от работата ни ще ви представя днес. Както ви казах, ние работим в свръхпроводимостта от началото на 50-те години Преминахме от е, е, едни доста така оскъдни времена, когато е, подпомогнахме изграждането на първия ускорител в Италия, а сега вече стигнахме до работа за ИТЕР и мисля, че ние доставаме е, е, по-големите бобини за ИТЕР. Е, това са достатъчно големи, за да имаме достатъчно мощност и голяма крупна фабрика, която произвежда тези бобини. Дали си струваше нашето усилие? Да, мисля, че е, си струваше. Не просто защото искаме да сме е, така да участваме, е, когато ще се изгради е, следващия ИТЕР, но мисля, че е, работата ни за ИТЕР ни помогна много да си създадем, да, да разкрием нови пазарни ниши. Имаме списък е, отрасли, в които сме е, активни, в които работим, е, технологии за медицинска диагностика, за радиомагнитен резонанс, за, за откриване на, диагностиране на рак, пренос на енергия и така нататък. Повечето от тези технологии в повечето те в повечето от тези технологии е, е, има елемент, е, с който участваме в ИТЕР наши, в Генуа седалището ни е една голяма инсталация, имаме много е, е, пространство, много е, на, на голяма площ, близо до пристанището е разположена инсталацията. Тези бобини са огромни, трябва да се пренасят е, по вода с кораби. Е, с танкери. Тези, е, тези сгради изглежда чудесна за следващото поколение е, ветрови турбини, мисля, че можем да използваме същата философия, за да, за да е, е, произвеждаме следващото поколение е, така мощни е, турбини. Е, трябва ни близост до морето, кранове и е, хай-тек технологии за е, навиването на тези свръх е, турбини, е, свръх бобини. Това, което правим за ИТЕР, е, го е, е превеждаме и за тези е, инсталации, които е, съдържат е, плазмата. Работ... Много напреднали сме в този бизнес и сме доволни от това, че сме в крак с така развитието в тази сфера скрихме нова инсталация в Специя работим е, по... Е, имаме е, и инженери и в Франция, които надзирават изграждането на тези, този вид техника. Да ви дам само така бегла представа за това какво правим. Имаме много приложения в медицинския, в здравеопазването, диагностиката и, и лечението. Разработихме и продаваме такива ускорители за лечение на рак – мисля, че това е един от много важните аспекти. Разработваме е, кабели и магнити и за е, съхраняване на енергия с голяма, е, така, значителна помощ от Европейския съюз, за което съм много признателни и го правим. И ние наистина използваме в пълна степен технологиите, с които разполагаме, е, съответното пространство и е, наистина ще е, разработим и ще участва, надявам се, нашия бизнес в други отрасли на ИТАР. Имате много добър координиран панел. Не ви трябваше така посредничеството на председател или модератор, но значи сега ще е, видим една малко по, е, така не толкова осезателна презентация, да видим как е, приноса на Европейската е, сметна палата и е, нейният поглед върху е, смисъла от европейската е, работата на европейско равнище. И, сега, е, е, до каква степен са добри и вдъхновяващи тези приеми, е, примери, особено в рамките на следващата финансова рамка, в контекст на следващата финансова рамка, трябва да можем да сме в състояние да си направим съответните изводи и да можем да пренесем тези модели в новата многодишна финансова рамка. Така че дебата, този дебат е много навременен и благодаря, че поканихте Сметната палата. Няколко думи за смисъла, европейския е, смисъл, е, добавената стойност. Това е нещо, което се обсъжда многократно тук в парламента. Това понятие е доста понякога така е, не, не, не абстрактно, изглежда абстрактно. И това затруднява е, подреждането на поважност на разходите на европейско равнище. Яс, ясно е, че понятието за добавената стойност на Европейския съюз е, може да има различни аспекти правен, политически, свързан с сигурността, социални и така нататък. И е, обикновено, когато се договарят тези плащания, е, договарящите страни е, гледат на тях от различна гледна точка. Необходимо е да се опитаме да така да имаме едно общо разбиране за понятието европейска добавена стойност. И това е което Европейската сметна палата се опитва да направи от няколко години. Публикувахме нашия е, документ е, за предложението на комисията за следващата многодишна финансова рамка и приканваме комисията в него да разработи е, именно понятието, идеята за тази добавена стоеност. Което е по-важно, ние подсказваме за какви цели може да се използва тази, това, е, тази концепция. Според нас трябва да има един реален филтър, е, през който, но сито, през което да се пресяват е, и приоритизират финансовите ресурси, от които има смисъл в европейски план. Много документи, включително предложението на комисията, изобилстват от препратки към европейската добавена стойност. Има няколко критерия, но самата дефиниция, самото определение не е формулирано. И е, ние разбираме, че това никак не е лесно. Е, да, е, има смисъл да се мисли за европейския смисъл, наистина, защото без това не бихме могли да дадем насока на дискусиите по европейския бюджет и сега да се доближа към темата конкурентно способност. Конкурентно способността се е, финансира чрез е, ред 1А от европейския бюджет. По принцип е, смята се, че това е една от най- така, най- източника на най-много добавена стойност на европейски, в европейски план но то не се отразява на тази в разпределението на бюджета. Европейските разходи по тази категория са добър пример за европейска добавена стойност. Но когато погледнете приоритетите, не виждате, че това, е, отраз... това да е отразено там. И предложението на комисията за следващата, за следващата рамка е, е именно в този дух. Трябва да, разбира се, да мислим за Европейския съюз като конкретно особено по отношение на другите сили в това отношение на ученичествателска и дейност. И това е един друг аспект от добавената стойност на Европейския съюз по бюджет и рубрика 1А. Няколко доклада сме изготвили по този въпрос, между другото. Например, доклад който току-що беше представен пред вашата комисия, за усилията за упростяване, например. Според нас малките и средни предприятия, а, фирми, да, са гръбнака на економиката. Те са носители на новаторството и на тях им е трудно да се кандидатират за проекти е, по Хоризонт 2020, понеже е много сложно. Ние е, затова приветстваме инициативата на комисията да се упростят е, процедурите и призоваваме това да продължи в бъдеще. Констатирали сме и други, натъкнахме се на други примери на където сегашната система търпи подобрение – и с удовлетворение констатираме, че предложението на комисията е във вярната посока. И в крайна сметка виждаме, че е, всъщност това е един от, един от аспектите на добавената стойност. Европейската е географското разпространение. Ние констатираме, че коефициента на успех и участие са много различни е, между отделните държави членки. Варират в значителна степен. И това е един от проблемите, който трябва да се решава в бъдеще. Друг пример – са финансовите инструменти. Под тази е, рубрика има е, инструменти за финансиране за малки е, новаторски дружества. Тук сме набелязали, сме забелязали няколко така проблема, начина по който се, и пречки на, на, за финансиране е, начина по който се финансират, е, се подмага финансирането тези дружества, води до производство на стандартни продукти, а не е, иновации, не на иновации. Тук констатираме, че не се следват правилата на схемите за подпомагане. Еразъм е, може би, една от, един от най-добрите примери за добавена европейска стойност, защото той постигна не само желаната е, цел на Европейския съюз, но и допълнителни, има допълнителен смисъл, като многоезичието, сътрудничество между университети. И мисля, че този пример трябва да се следва и в бъдеще. Колкото до съвместните предприятия, Сметната палата не са работили особено по това, от е, от гледна точка на европейската добавена стойност, стойност. Но в доклада си от миналата година ние разгледаме, разглеждаме важния елемент на европейска добавена стойност за съвместните предприятия и констатираме, че за момента картината е шарена, т.е. Има начини да се подобрят е, тези елементи и начин на функциониране на съвместните предприятия. Е, е, благодаря ви и съжалявам, че бях кратък, но трябва да се съобразявам с времето. Председателката, благодаря много. Това беше много интересен панел. Двама колеги поискаха думата. Нонато е първия. Си, грация. Интервен. Благодаря. Взимам думата, защото бях докладчик в сянка от името на моята група за становището за разходите за ИТЕР. Взимам думата също така, тъй като съм и от Падова. Госпожа Длабайова е учила в Падова. Искам да ви опиша една част от експериментите по ИТЕР, които се провеждат в Падова. Не бяха упоменати те. Тези експерименти, според мен, в изместен смисъл са източник на добавена стойност. Това е една кратка техническа бележка. За да се стигне до 150 милиона градуса температура на плазмата от водородните изотопи, трябва да се затопли тази смес с определен технически метод. За целта е необходима мощност от 50 мегавата. Това затопляне се постига с специални частици, които трябва да доведат до определено ниво на затопляне, допълващо първоначалните 33 мегавата. Европейският съюз и Япония се споразумяха да станат домакини на тестовете за на експериментите по тази операция. Бе избран за тази цел град Падова – и там бе създаден един консорциум RFX Reverse Finding Experiment на английски. В Падова се извършва тази дейност. За целта се използват две машини. Първата машина се нарича Spider. Това е източник на отрицателни иони. Тук целта е да се постигне, постигнат 40 ампера. Има и още една машина, която ще бъде готова през 2023 година. Това е машина за инжектиране. по която да се постигне ускоряване с 1,17 мегаватта. Тези машини следва да работят за период от един час. В момента инжектиращите машини работят за няколко десетки секунди. Първата машина Spider вече е готова, втората ще бъде готова през 2023 година. През 2027 година тези машини трябва да дадат достатъчно доказателства за техническите спецификации за инжектиращите устройства по ИТЕР. С помощта на тези устройства трябва да се постигнат поне 50 мегавата, за да се пусти, да произвежда енергия с много по-голям потенциал. В Падова работят инженери и техници. За срок от 10 години е предвидена инвестиция от 300 милиона евро. Исках да се спра върху това, тъй като работата в Падова е една важна част от е, експеримента. Грация. Мадам Гресле. Благодаря. Госпожа Гресле се е записала за въпрос. няма конкурентна на ИТЕР програма. Наистина ще се радваме тази програма да функционира добре. Това е пар excellence европейският проект, от който могат да се възползват всички, колкото и да е сложно сътрудничеството. Чудо е наистина, че се напредва по този проект. Пожелавам на всички участващи в него успех – Искам да задам въпроса за европейската добавена стойност. И по-точно искам да знам какво е направила Европа, за да повиши конкурентоспособността? Какво сме постигнали по отношение на конкурентоспособността? Какво ни прави по-добри това отношение от заобикалящите ни. Дни от най-силните износни продукти от моята страна са автомобилите, например. Но делът на европейските автомобилостроители на световните пазари намаля драстично. Делът на Китай нарасна от 5 на 20%, а делът на Европейския съюз спадна от 30 на 15%. Никой не забеляза това, тъй като продължи търсенето на автомобили. Автомобилостроенето в Европа се възползва от това търсене. Показателите в автомобилостроенето в Европа се повишават, но всъщност в световен мащаб спадат. Така че въпросът ми е какво е постигнала Европа в името на конкурентоспособността. Другият ми въпрос е свързан с този похвален проект за роботите полагащи грижи. Всички си мечтаят за нещо такова. Гледах един телевизионен репортаж за използването на робот за полагане на грижи в дом за грижи за възрастни хора. Този робот има за задача да поддържа духа сред възрастните хора, да пее, да танцува с тях – Пожелавам ви успех при използването на роботи за полагане на грижи, но не вярвам, че ще можем да заменим хората с роботи. Много са сложни процесите по полагане на грижи. Много неща трябва да бъдат взети предвид. Може да се използва един робот, например, за да поддържа духа на възрастните хора, но ако става дума за истински грижи, то аз бих предпочела служителка от Източна Европа, която не говори толкова добре немски в сравнение с робот. Госпожа Длабайова. Въпрос към директор Швемер и може би към професор Гариба. Има ли реални доказателства за това, че няма да може да се реализира проектът ИТЕР, ако няма 28 държави членки, които да работят заедно. Представете си проекта ИТЕР и 28 различни държави членки като партньорки по този проект. Към господата Хемскерк и Грасо. Казахте, че вашите дружества са постигнали много, което няма да е било иначе възможно без финансирането на Европейския съюз. Но какво според вас е променило на ниво европейско финансиране, що се отнася до подпомагането на новаторски и научно-изследователски проекти? Какво показва богатият ви опит от последните години? Не виждам други желаящи да зададат въпроси, за това ще ви дам думата за отговор по за 5 минути. Ще започна аз, след това ще вземе думата колегата ми. Ще отговоря на госпожа Гресле на немски. Човек най-добре може да отговори на въпроса ви за конкурентоспособността, като даде примери. В противен случай ще трябва да гадаем за бъдещето. Онези промишлени отрасли, които работят за Европа в европейския... Работят за Европа са най-вече средно големи предприятия. Те се конкурират с големи дружества от извън Европейския съюз, като например, европейс... а, като например Тошиба. На ниво Европейски съюз установихме, че ако се обединим в консорциуми, може да сме в силна позиция спрямо много големите играчи от Азия, например. Мисля, че този подход ще постави Европейския съюз в изгодно положение в бъдеще. По въпроса за 28-те държави като партньорки по проекта, много е добре да се използва инструмента по Евратом най-вече по отношение на споразумението за ИТЕР. Това е международен договор, което значително леснява нещата в сравнение с това да се управлява всичко само от нас. Има много повече устойчивост и надежност. Научно-изследователските институции трябва да събират средства от държавите членки. Това води до много повече усилия и много повече забавения, но така има и повече свобода. Не е необходимо международно споразумение. В рамките на ИТЕР не сме толкова свободни, затова и структурата е толкова полезна. Не бих казал, че другата структура би била невъзможна, но много би затруднила работата. Ще започна с по-лесния въпрос, въпроса на докладчицата. Мога да ви дам един много прост отговор. Толкова са големи компонентите и машините, които са необходими, че трябва да има и сътрудничество в големи мащаби. Опитът ни от 50-те години показа, че ако искаме да постигнем резултати, са ни необходими по-големи машини. А по-големите машини са много скъпи. Необходимо е също така да се обедини и много голям експертен опит. Какво искам да кажа? Не се нуждаете само от ИТЕР, ако искате да постигнете ядрен синтез. Господин Занонато упомена мощностите в Падова. Необходими са ни мощности за изпитване, за да излезем на следващ етап. Джет реши да продължи сам по отношение на ИТЕР, но реши да включи и световната общност. Ако искаме да очертаем една определена област, в която сме конкурентоспособни, то това би било според мен много трудно, тъй като става дума за мащабен научно-изследователски проект. Какво се прави по него? Обединяват се ключови технологии, например свръхмощните магнити. Капацитетът по ИТЕР за производство на такива магнити бе увеличен 10 пъти, а има и странични положителни ефекти, например за фармацевтиката, за ЖП транспорта, за вятърните турбини и други. Тоест стига се до въздействие върху конкурентоспособността като цяло, но ако трябва да сравняваме магнитите с някои други технологии, да кажем коя е по-конкурентоспособна, то мисля, че за сега е много рано да правим такива констатации. Има нещо важно, а именно една двойствена тенденция – Създава се заетост, има положителни странични ефекти. Едновременно с това може да се стигне и до възможности за използване на тези технологии, каквито не сме очаквали, че ще има и не бива да чакаме с разкриването на такива възможности. За нас като по-малък играч имаше възможност да се изправим пред една по-голяма общност. Работата ни по ИТЕР означава, че се конкурираме с инженерни бюра в Индия и в Китай. И това означава, че трябва да поддържаме високи стандарти, да полагаме усилия. Заплатите на инженерите в Индия или в Китай са може би 4-5 пъти по-низки от тези на инженерите в Европа. Ако искаме в контекста на ИТЕР да останем конкурентоспособни, то ще трябва да работим много целенасочено. От друга страна, работата ни по ИТЕР ни дава възможност за контакти с клиенти в други държави, като например Корей или Япония. Без ИТЕР никога нямаше да можем да установим такива контакти. По въпроса за роботите полагащи грижи. Не работим по разработването на пеещи танцуващ робот. Работихме по такъв в миналото. Сега по него работи отделна компания. В рамките на ИТЕР си извлякохме изводи за това как да работим в физическа среда. Не разработваме роботи, които ще докосват реално хората, ще се грижат за тях. Те ще се грижат за физическата среда. Например, ще слагат масата, ще мият чини, ще изнасят буклука. Тези роботи няма да заменят персонала, полагащ грижи, просто ще му помогнат да се съсредоточи върху основната си функция, която е полагането на грижи. А роботите ще се грижат за други неща. Ще дам и друг пример за допълнителната полза, която се генерира на европейско ниво. А, ние направихме кабел за един голям проект европейски и след това го пуснахме в европейска програма, за да видим дали може да се хвърли енергия на дълги разстояния. Три годишна бе тази програма, току-що приключи и разбрахме, че тази технология, която сме предложили е най-ненатрапчивият и ефтин начин за пренос на енергия на дълги разстояния в Европа и ще бъде много стабилно използването на тази технология в бъдеще. Стабилно гарантирано, независимо от все по-широкото използване на възобновяеми енергийни източници. Тук взаимодействието на европейско ниво беше много полезно. Нуждаехме се от такава технология. Тя започна от голям научен проект. А сега вече сме получили официално становище поне от френския преносен орган, енергопреносен орган, че тази технология в бъдеще ще бъде много полезна в цяла Европа. Благодаря много ви, благодаря госпожи и господа за тази първа част от програмата. Научихме много за съвсем видими, осезаеми резултати на европейско равнище от вашето сътрудничество. Сега преминаваме към следващата група изказвания политика за сближаване. Надяваме се, че тук европейската политика да все така осезаеми резултати, както и по отношение на конкурентоспособността. Сега, първият ни оратор е Петър Освалт, е, кмет на Пилзен в Чехия. Той 13 е, години е член на Комитета на регионите и работи по досиета като упростяване местни регионални органи, е, интеграция и местни инвестиции. Мисля, че е добре да чуем от такъв човек, който работи на място, в какво се изразява допълнителната полза, която Европа носи на такива места. Имате думата. Благодаря. Ако ми позволите да направя една бележка и да я адресирам към колегите от предишния панел. Вижте, е, не става дума само за отношенията между Европейския съюз и Китай, а и за това дали на едно място има достатъчно инженери, за да се върши такава работа. Не можем да решим този проблем в Европа. Даже и в Съединените щати със собствени усилия не могат да го решат. 13 години, както каза госпожа Йова. Бях член на Комитета на регионите, бил съм заместник-председател, бих съм ръководител на комисията КОТЕР в този комитет, тъй че много поводи съм имал да водя разговори с комисаря Крецо, с комисаря Едингер и с други колеги темата сближаване или кохезия. Uh, Бил съм заместник министър на регионалното развитие в Чехия. Работя за Чешкото сдружение на градовете и общините. Преди всичко обаче представлявам град Пилзен. Познавате Пилзен заради бирата. Е, значи пилзен е не само названието на технология за производство на бира, това е название и на град, който бе Европейска столица на културата през 2015 година. Темата на тази група изказвания е политика за сближаване и какво носи Европа чрез тази политика. Колеги, използват два е, различни термина. Европейска добавена стойност и европейска стойност допълнителна, създаваща някакво допълнение към живота на хората. Според мен първият термин повече клони към финансовата сфера. Вторият клони повече към подобряване на живота на хората. Аз искам да говорим не толкова за финансите, колкото за това какво прави Европа, за да стане по-добър живот на, на хората. Европейската политика за сближаване е инструмент, чрез който Европейският съюз се опитва да оправи всички проблеми, които се наблюдават в всички други европейски политики. Някой път да реши и собствените ми проблеми. Понякога е такова отношението. За мен обаче европейската политика за сближаване е преди всичко регионална политика. А регионалната политика сама по себе си представлява нещо, което Европа носи в повече, защото това е предпоставка за всички други европейски политики. И тази политика, разбира се, трябва да облагодетелства всички региони. Европейската политика за сближаване трябва да бъде регионална политика и да въжи за всички региони в Европа. Ще ви дам пример с нашия регион през 2002 година започнахме да финансираме проекти по предприсъединителните фондове. и използвахме тези средства за най-различни е, цели е, за е, създаване на пречиствателни станции и други подобни. Не забравяйте, че ние се присъединихме към Европейския съюз през 2004 година. Предприсъединителният фонд обаче за нас означаваше не само пари, а и възможност да извършим стратегическо планиране. След присъединяването към, през 2004 година, повечето от проектите ни не биха били въобще възможни без подпомагане от политиката за сближаване. Не само защото бюджетът ни бе ограничен, а и защото политиката за сближаване ни предлагаше много силна мотивация. Трябваше да правим стратегии, трябваше да измисляме дейност, да я планираме стратегически. Така че политиката за сближаване не следва да се възприема само като източник на финансиране, но и като източник на мотивация, който тласка напред развитието. Имахме инвестиции в, например, водоснабдяването, направихме пречиствателни станции, променихме много елементи от своя градски транспорт. Аз съм от Чехия, това е бивша комунистическа страна. Можете да си представите колко големи бяха промените, които се налагаха при нас в видовете транспорт, чрез транспортните коридори. Направихме научно-технологичен парк. Такъв има само един в Чехия. И той вече не се нуждае от е, никаква допълнителна подкрепа от никакви допълнителни средства. Издържа се сам. През 2015 година бяхме Европейска столица на културата. Разгърнали сме се и в много други области. Нали, средата в града се промени. В нашия град е, преди всичко имало технологични предприятия, нали, заводи на Шкода, е, но сега вече не ни възприемат така еднопланово. В момента наблягаме на интегрирани териториални инвестиции. Говоря за настоящия програмен период. Тоест, правим проекти и се опитваме да подберем от тях онези, които имат най-голямо значение за Европа, не само за Европа, но и за нашите граждани също времено. И се опитваме максимално да оползотворим резултатите от тези проекти. Значи, говорим за доб... полза, която Европа носи. Това трябва да е полза за гражданите. Какво ни е необходимо, за да постигнем това в бъдеще? Нуждаем се от гъвкавост. Гъвкавост в дейността. Нуждаем се от истински европейски цели, защото от тях проистича смисълът на общо европейско ниво от нашите проекти. Териториите, от които е изтъкана Европа, са съвсем различни. Различни са регионите, различни са отделните местности, така че е по-добре трябва да подаваме информация на научните центрове, за да знаем къде какво е необходимо. Нуждаем се от упростяване, но същевременно се нуждаем и от стабилност. И последната ми бележка. Говорим за полза, която носи Европа. Но това, което е важно в момента, особено за Европейския парламент и депутатите в него, е хората да чувстват, че по-добрият им живот се дължи на Европа. Благодаря ви. Exactly Точно това е причината, поради която организираме това изслушване. Искаме да знаем какво точно реално носи Европа на гражданите. И говорейки за синергии, за болезни взаимодействия, искам да чуем представители на две генерални дирекции – на Европейската комисия, Генерална дирекция за етост и Генерална дирекция регионално развитие. Благодаря, госпожо председател, почитаеми депутати. Мисля, че мога да проведа пряка връзка с това, което току-що чухме от господин Освалд. Особено на плоскостта на Европейския социален фонд. Там не винаги резултатите могат да се отчитат в финансово изражение, но страшно много резултати се постигат именно на плоскостта на до пълнителната полза, която носи Европа. Вече се извършва оценка на програмата през 2007-2013 година. Сега сме в следващата и фаза 2014-2020 година. Голяма част от резултатите се отчитат по обем, по обхват и по конкретни резултати, така че е, имаме доста показатели за количествено измерване на ползата, която носим на хората. На място се следи какви са реформите, които се извършват, какви са инвестициите в образование, в човешки капитал, в социално приобщаване – много от тези инвестиции никога не биха били направени без помощта на Европейския социален фонд. И това въжи и за нетните вносители и така и за нетните ползватели на помощи от Европейския социален фонд. Значи нетните получатели на помощи от Европейския социален фонд вярно получават много по-големи суми, но и нетните плаци в бюджета на Европейския съюз получават макар и по-малки суми. Защо? Чрез Европейския социален фонд много държави членки са избрали целеви групи, за които не е било предвидено финансиране от национални източници или са планирали структурни реформи и мерки, които които също така не са подпомагани от национални източници за финансиране. И така се получава нещо като взаимна допълняемост на това, което се финансира чрез националните бюджети това, което се финансира чрез Европейския социален фонд. Тоест, голяма част от мерките, финансирани от Европейския социален фонд, се финансират именно защото те носят европейската допълнителна полза, за която говорим. По отношение на управлението, тук има много общи неща с Европейския фонд за регионално развитие. Управлението е ориентирано към средносрочния и дългосрочния план. Държавите членки, когато черпят средства от фондовете, се ангажират да предприемат мерки, които излизат извън пределите на политическия цикъл, извън пределите на изпълнение на ежегодния бюджет. И по този начин европейските фондове всъщност подпомагат необходимите структурни реформи. Това беше за обхвата. По отношение на обема, пак имаме много добри количествени показатели, както при нетните получатели на средства, така и при нетните платци нетните получатели на средства използват средствата за някои експерименти, докато нетните получатели, които получават повече средства, в някои сред... страни черпят от Европейския социален фонд до 70% от средствата необходими за активиране на различни политики и мерки. Какви са хоризонталните принципи? Това е също аспект, който изследваме след обема и обхвата. Права на човека, хоризонтална обословеност, това са така наречените хоризонтални показатели. Те са предмет на оценка при всички фондове, не само Европейския социален фонд. Създаване на условия за осъществяване на проекти в следващата програмна фаза и прочи. Значи, е, задължително е, когато се използват средства от Европейския социален фонд, и от другите фондове, да се спазват тези хоризонтални принципи. И така, е, например, се финансират е, важни действия във връзка с равенството на двата пола. Тук сме свидетели на истинска революция – е, Европейският социален фонд е, от дълги години води тази борба за изравняване на правата на половете в различните държави членки и голяма част от средствата на фонда са насочени за тази цел. Е, сближаването между различните региони е категорично допълнителна полза, която носи Европейският съюз. И то не защото така пише в договорите. Европейският социален фонд изисква резултатите от изразходването на средствата да стигнат до отделния човек, където и да се намира той. За това говорим не само за териториално сближаване, но и за социално сближаване. И то в двете области бюджетно сближаване и сближаване в областите, предписани от договора. Позволете ми сега да премина към следващия диапозитив. Сега ще ви кажа някои цифри, чрез които измерваме допълнителната полза от е, европейското е, включване в финансирането. Разбира се, имайте предвид, че с последни данни все още не разполагаме. Тези са за 2017 година. До сега в Европейския социален фонд и Младежката инициатива са участвали над 15 милиона участници, близо 8 милиона безработни и 5 милиона неактивни лица. 6 милиона от тях са, са на възраст под 25 години. Трябва да се направи тук една бележка, че голяма част от дейностите са започнати, но все още не са приключили. Не са поступили резултатите за тяхното приключване. 1,4 милиона са получили работни места, 1,9 милиона души са получили квалификация, която им е позволила да се върнат на работа около 870 хиляди са привлечени към форми на образование или обучение т.е. близо милион. И също искам да кажа, че Изпълнението на проектите напоследък значително е ускорено, много по-бързо се подбират проекти. 63% от бюджета на Европейския социален фонд е разпределен към подбрани проекти. Това въжи и за 76% от средствата по Европейската младежка инициатива. Какво желаем да постигнем в бъдеще? Искаме допълнителната полза, която носи Европа на хората да стане по-голяма. Оценките до сега са показали, че трябва да разширим полезните взаимодействия между различните механизми и е, да помислим внимателно за е, предложението за Европейски социален фонд Плюс, където се обединяват пет фонда. Трябва да увеличим гъвкавостта, съответствието с начинанието, известно като европейско 6-месечие или европейски семестър. Трябва да намалим сложността на управлението, т.е. да постигнем упростяване и резултатите да бъдат сериозно преследвани е, от държавите членки е, чрез всички е, техни политически начинания. И сега бих искала, разбира се, да се включи и колегата от Генерална дирекция регионална политика. Председателката, да, благодаря. Това е господин Нормунд Попенс. Имаме 15 минути за двамата оратори и за дебата. Вие не сте така дисциплинирани като колегите от първата група, но така се стават понякога нещата. Programs. Твърде важно е за нас да покажем е, приноса си към тези програми, но разбира се, е, аз мога да, да не правя пълна презентация, само няколко неща ще кажа. Е, няма формула за, която да покаже, ето сега, това е европейската добавена стойност. Нещата са много по-сложни. Нашата философия е следната. Когато работим в споделено, в режим на споделено управление, нашите държави членки, региони и местното равнище правим вършим добра работа, хубава работа, защото ние свързваме приоритетите, които се определят на европейско равнище, а Европейския съюз трябва да е, работи по много приоритети, транспортната, енергийната мрежа, устойчиви, инвестиране в е, устойчива енергетика, цифрова Европа е, и какво ли не. Така че въпросът е, винаги е, е при тези политически цели, стратегически цели, как по-добре да е, работим за тяхто постигане. Защото в крайна сметка всичко опира до гражданите. Те трябва да прилагат на практика всичко това. И когато работим в споделено управление, много по-лесно можем да постигнем целта. И това е добавяне, смисъл, това е добавянето на стойност. Без нас много трудно Трудно е да се, съглас, да се изпълнят целите, да постигнат целите, по които около всички сме се обединили и много по-трудно е да убедим хората по места как да участват и как да си подредят приоритетите тук преждеговорившите колеги казаха нещо много мъдро. Не, не опират нещата само до инвестиране, как са насочени тези инвестиции, как според стратегиите ни. И това е конкретно за нашето е, е, е, генерална дирекция, е, как да насочваме. Класически примери с иновациите. Европа трябва да се обновява, да е, изобретява, да новаторствува, за да се бъде по-конкурентоспособна. Затова инвестираме в такива новаторски проекти. Но въпросът е какво правим с по-голяма част от Европа, изостаналите райони, райони в преход, които още не знаят откъде да тръгнат и е, не знаят как да се доберат до средства за целта. Е, ето защо работим много е, по този въпрос. Разработихме тази стратегия за масова специализация, защото това е един подход, който се фокусира на, по, на проблемите по места. Работим с гражданите, с регионите, градовете и разработваме стратегия за регионите. Насърчаваме ги да работят заедно с университети, с фирми и да разработят такава интелигентна стратегия за е, специализация след което да я развият в иновации. Въпросът е как да се по, по, помогне при подбора на проекти, как да се насочат конкретно стратегии към изоставащи райони в Пълша, в Румъния, като ние подбираме е, критериите за подбор, за да се прилагат на практика нашите стратегии това така е, някак си ще дръпне напред тези изоставащи региони. Също обаче се отнася и до напредналите е, е, региони. Там ние наблягаме на елемента сътрудничество, защото без нашата намеса те ще вършат там нещо изолирано, но вече когато се намесва силно този елемент на сътрудничество, е, всичко се, картината се променя. Е, например, района около един вътрешен град ни е благодари за, за е, тази интелигентна стратегия, Тоест има огромен е, смисъл в това да се следва този принцип и 2020 отново е, иновациите ще бъдат ключов е, приоритет за инвестиране при нас, но ще обръщаме внимание на конкретните териториални проблеми, е, въгледобивните райони, е, тези в преход. Ще се опитаме обаче да свържем всичко това с иновациите. И още нещо, ако ми дадете още две минути. Тук е, нещата не опират само до инвестиции. Още през 14-та имахме тези е, предварителните условия. Е, това е друг начин да се, да се правят реформи и да сме сигурни, че държавите членки разбират за какво става дума. Например, в здравеопазването, което е труден, хаотичен е, сектор, те трябва да са неясно, че имат, да имат стратегия, да имат съответните е, картиране на, на, така, е, на, на, на пътя на проблемите и имаме и условия, които благоприятелствуват е, това и те много подпомагат, помагат за да се получи добавена стойност от европейските проекти. Имаме средства за подпомагане на тези, е, този аспект и на регионите, е, които не знаят е, точно как да действат по, по много начини. Двустранни, многостранни можем да го правим. Е, друго, опитваме се да заложим конкретни показатели, така че да можем да обхванем, е, да обхванем е, това, което се върши. Имаме една платформа, открита платформа информационна, за да видим по нея целите, които са си поставили по дадена програма, постигнати ли са или не Разбира се, преглед на изпълнението е също е, е другия начин, като е, възнаграждаваме, така да се каже, най-доброто изпълнение. Тук е, териториалните инструменти, е, колегата ги спомена. Е, за следващия период е, е, тук е, предлагаме политическа цел, стратегическа цел 5. Тя е любимата ми, защото тук трябва да сме наясно, че съществуват различни територии и градове в Европа. Дори в една държава градове с различни проблеми, специфични проблеми. Та трябва да сме в състояние да решаваме тези конкретни проблеми Ирландия, планински райони и така нататък. Ние се опитваме да работим за функционални територии. Те трябва да си сътрудничат и след което, след което да е, теглят инвестиции от е, е, програма 5, оперативна програма 5 на, това е целта ни да, е, да е, инвестициите да бъдат е, подчинени на тази стратегическа цел. И последното е програмите за териториално сътрудничество, трансгранични, транснационалните програми, Интерег. Без тези програми се боя, че сътрудничеството между граници няма да се осъществи. Така че се опитваме да намерим начин да преодолеем трансграничните е, пречки, сега работим по едно много така задълбочено проучване по трансграничните е, препятствия и спънки. И сега е, се мъчим да проектираме е, тази част е, е, европейските, на европейските мрежи, за да е, видим е, как е, ще функционират е, транснационалните програми и програмата за градско развитие също попадат в фокуса на нашето внимание. Това е, но разбира се, можем да изпратим цифри и данни. Да, мисля, че ще имаме, имали сме три различни изслушания на тази тема, така че сме запознати. Сега, единствената дама, е, в трите панела е, има думата. Благодаря на секретарията и на моята служба за свършат работа. Михал по-специално но е малко неприятно, е, че имаме само, една, само една, един участник, жена в цялото изслушване но може би аз и отчасти балансирам чрез председателството, председателствуването си. Сега Илиана Иванова от е, Сметната палата ще ни, е, каже, ще ни каже каквото има да каже по хигиенната политика. Благодаря, госпожо председател. Винаги е удоволствие за мен да бъда, да присъствам в комисията КОНТ и да покажа гъвкавост е, в действията си. Ето, веднага съкратих половината от презентацията си, за да се вместя в е, е, отделеното ни време, особено по тази важна тема европейската добавена стойност към кохезионната политика. Вече се каза, че редица проучвания се опитват да дадат е, количествено изменение на ползите от, кухе, от сближаването е, в Европейския съюз, като се твърди, че има общ макроекономическо въздействие, преки ползи и за по-развитите райони. Е, и тези оценки показват, че действията по казионната политика определено имат смисъл. Е, но както вие, вие споменахте е, няколко, господин председател, няколко числа в началото, няма да повтарям добавената стойност към брутния вътрешен продукт, продукт БВП към създаване на работни места и така нататък. Връщайки се основните определения на това понятие, това е добавена стойност, това са стой... Това е, са дейности, които добавят към и създават стойност над инвестираната. Но аз имам и друго тълкуване, където се подчертава положителните страни, постиженията, които подобряват живота на гражданите в областта на образованието, широколентовия интернет. Ние винаги се опитваме да запазим, така да имаме обективна картина. Кохезионната политика исторически план е една от най-така податливите на грешки е, сфери в областта на спазване на законодателството. Спомняте си, е, че коефициентът на грешки беше двуцифрен е, преди години. Е, забавене в изпълнението, недостатъчно използване на инфраструктурата, е, надвишаване на разходите. Е, това е, фигурира в различни наши доклади в годините. По младежката заетост не мога да не добавя няколко думи. Работихме много по въпроса. Е, три специални доклада сме изготвили в е, палатата, за да кажем, че е, числата, които са представени, звучат добре, но когато стигне до нещата опред до изпълнение, до прилагане и заетост, не изглежда картината много розова. Само 64% от регистрациите са устойчиви. Значи въпросът е колко, е, е, в, е, колко дълго са участниците, които са напуснали съответната мярка, са се задържали и този процент само 50. Трябва да се учим от грешките на миналото. Кризионната политика е направила много за подобряване на тези аспекти и като се връщаме на идеята за подобряване живота на гражданите, няколко добри идеи. Е, проекти, които отговарят на нуждите на потребителите, които подобряват капацитет и качество на пътната мрежа, така че пътуването да, да е по-малко е, е, времемко и така нататък. Да не забравяме, че процента грешка за кохезионната политика е над материалната, така че трябва да се работи повече по резултатите. Усилите на всички участващи страни за по-голяма ефективност трябва да продължат и в бъдеще. И накратко искам да кажа няколко думи по трите основни цели на комисията за следващия програмен период и е, стратегията ни във връзка с кохезионната политика за 2021-2027. Първо, упростяване. Приветстваме е, усилията на комисията да, да отговори на призива за упростяване след 2020 според нас е, по, е, ние напълно подкрепяме комисията в усилията и амбициите да опрости е, е процедурите. Това обаче не трябва да води до, до, е, да увеличава риска от спазване на правилата и здравото финансово управление. Колкото до гъвкавостта, проекто регламента предлага редица мерки за по-гъвкав европейски бюджет. Ние сме за това, разбира се, и е, хармонизиране на европейските е, то финансиране с приоритетите, Приветстваме стъпките на комисията да засили връзката между ползването на европейските е, фондове и е, управлението, економическото управление на високо равнище, като европейския семестър, както и изпълнението на конкретните препоръки за страните. Сега да кажа, че ние работим по един е, синопсис, който ще представи е, ще даде представа за това как, е, е, какви са тенденциите при изпълнение на проектите за първата част на тази година. С е, удоволствие ще ви представя документа, когато е готов. И в края да кажа, че наистина оценявам значението на този форум. Особено в година на изборите е важно да се говори за постиженията, европейските ценности и да се представи една така вярна картина на, на положението. Това е важно от от е, всички възможни гледни точки, защото одита трябва да констатира не само е, слабости и постижения, но и наистина по-дълбок смисъл има той, добавената стойност. Няколко имам в списъка на изказващи се. Госпожа Аяла Сендер иска думата, моля. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви, че ми давате възможност да е, задам няколко въпроса. В тази презентация виждам, е, че процента от е, хора, процента хора, които са засегнати от, е, така са обхванати от двата фонда, е около 16 като се включват иммигранти и мълцинства. Искам да знае как се е стигнало до тези проценти и после другите фондове. Е, в презентацията се казва, е, е, се споменават иммигрантите от 14 до 17. Иска да знае дали мигрантите са били целева група за, на конкретни фондове в миналото. Благодаря за въпроса. Аз имам отговор, но ще ви помоля. Аз също имам въпрос, но ще ви помоля да отговорите. Въпросът ми е какви уроци трябва да излечем при изпълнение на следващата годишна финансова рамка, за да добавим е, европейския смисъл, е, да, да увеличим европейския смисъл, добавената стойност да бъде по-видима и ползите да са по-видими за обществеността. Значи, е, въпросът от колегата Елсендър и моя моля. Maybe the, I go first to the technical question. Първо по техническия въпрос за мигрантите като целева група. Тук има връзка и с други доклади за изпълнение, с данните, които получаваме от държавите членки. Тези данни са разбити по категории разходи, за които трябва да докладват държавите членки. Сред тези категории е и категорията разходи за лица с мигрантски происход. Европейският социален фонд сам по себе си през периода 2014-2020 не включваше мигрантите като конкретна целева група имаше възможност да се финансира дейности за мигранти или лица с мигрантски происход или граждани на трети държави или второ, трето поколение мигранти по тематичните цели, като например социално приобщаване или образование. Каква бе причината за това? Колкото по-рационализирано се подхожда към мерките, толкова по-голяма е успеваемостта, толкова по-добри са резултатите. Всеки път, когато управляващите органи вземаха решение да установят услуги, насочени по-конкретно към мигранти или лица с мигрантски происход, тези мерки водеха до гетоизиране. Т.е. не се гарантираше устойчив резултат. Не става дума в случая с мигрантите за целенасочена мярка. За мигрантите се подават данни от отделни държави членки. Подават се данни за това колко от лицата обхванати от мерките са мигранти или са с мигрантски происход. По въпроса за цифрите. Тези данни не са в противоречие с други данни. Сред мигрантите, лицата с мигрантски происход може да има и младежи, както и дългосрочно безработни. Тоест тези данни се припокриват с данните за някои други категории лица. По въпроса за това как да сме по-видими, да оказваме по-пряко въздействие върху живота на хората, Понякога постигаме успех в това отношение, понякога, за жалост, не. Това не винаги зависи от нас. Нещата се свеждат и до видимостта, която се гарантира за финансирането по места. Може да се спазват правилата, но когато няма видимост на политическо ниво, то няма видимост като цяло. Мисля, че трябва всички да работим повече за видимост на политическо ниво. Ние прилагаме същия подход, не дублираме онова, което правим в ГД миграция за мигрантите, но имаме мерки, от които могат да се възползват иммигрантите, като достъп до пазара на труда, достъп до образование или жилищно настаняване. Допустими са мигрантите за финансиране по тези мерки, но те не дублират онова, което се прави от ГД миграция и вътрешна политика. В бъдеще държавите членки могат да прилагат повече такива мерки, но те трябва да бъдат обвързани с други политики. За бъдещето е изключително важно, както каза и госпожа Иванова, да има упростяване. Но трябва да има и приемственост, трябва да има и възможност за прилагане. Не бива толкова много да се упростят нещата, че да не е възможно да се прилагат мерките. Работим, разбира се, по упростените варианти за разходите, но не бива да се прекалява. Трябва да работим и срещу свръхрегулирането в държавите членки. Трябва да има също така и гъвкавост. Трябва да може в средата на периода да се направят промени в финансирането. Към момента работим изцяло в контекста на европейския семестър. Това е добре, но от тук нататък ще работи много повече по приоритетите от работния документ на комисията. Трябва да се работи за синергия с други инструменти на европейско равнище. Председателката, моля само по едно изречение, за да не отнемете цялото време на колегите си. Много полки си извлякохме по последните си специални доклади. Добре е да се работи за упростяването, но не бива да забравяме и за изпълнението. Всички специални доклади отправят едно много важно послание, а именно целите трябва да са реалистични. Не бива да се обещава прекалено много и обещанията трябва да се изпълняват. Господин Освалд, само две изречения. Необходимо е повече доверие, подходът трябва да е по-ориентиран към резултати, а не толкова технически. Председателката, благодаря ви. Сега ще изслушаме трима оратори в последния ни кръг от изказвания, посветен на устойчивия растеж. Не знам как ще си разпределите времето помежду си, но имате само по 5-6 минути. Първи ще е господин Пауло Говея, който представлява бенефициарите от областта на селското стопанство. След това ще дадем думата на заместник генералния директор на ГД Селско стопанство на комисията Рудолф Мъгеле. Сред нас е и господин Николаус Милионис, член на Европейската сметна палата. Всички те ще ни представят гледните си точки. Думата има господин Говая. Благодаря. Добър ден, госпожо председател, госпожо докладчик, уважаеми госпожи и господа депутати. Благодаря първо на организаторите на днешното събитие за поканата. Благодаря, че можем да споделим с вас идеите си по тази тема. Ще пропусна първите два диапозитива. На тях ви представям Копа и Коджека – мисля, че по-скоро трябва да се съсредоточим сега върху онова, което е по-неотложно за нас в настоящия контекст. Говорим за допъл... европейската добавена стойност. Има европейска добавена стойност, когато си заслужава повече да работим заедно, отколкото индивидуално. Говорихме също така и за упростяването. Така че защо да не упростим нещата? Защо да не включим тази идея и в бъдещите си действия? Предстои да се обсъди следващият бюджет на Европейския съюз и във връзка с това трябва да се обсъди въпросът за упростяването. Предстои също така да се говори и за бъдещето на ОСП. Има и предизвикателства, проистичащи от климатичните промени, както и от изпълнението на взетите от Европейския съюз решения за целите за устойчиво развитие и за Парижкото споразумение. Има също така и въпроси, свързани с търговията, те са свързани с ролята на Европейския съюз в света и най-вече в селско-стопанския сектор. И разбира се, има и въпроси свързани с Брексит. Те са особено неотложни в момента. Какво мога да кажа на този етап? В бъдеще бюджетът на Европейския съюз трябва да допринася не само за постигането на целите по учредителните договори, но и на амбициозните цели и приоритетите на Европейския съюз в бъдеще, когато той вероятно ще включва само 27 държави членки. По настоящем МФР отразява решения взети в период на тежка економическа и финансова криза. А не това е реалността по настоящем. Положението се е подобрило междувременно, така че бюджетът на Европейския съюз трябва да допринася не само за постигане на заложените цели, но и за осъществяването на ключови принципи. ОСП, общата сълскостопанска политика, се увенча с успех в много отношения, но все още не е допринесла до положителни резултати във връзка с доходите на производителите. Малко се повиши размерът на доходите им, но продължава да не е достатъчен. Той възлиза на 46,5% от доходите в други сектори. Трябва да осъзнаем и ясно да заявим, че онова, което е закрепено в член 39 от договора е основополагащо. Трябва да се постигнат промени що се отнася до доходите на селскостопанските производители. В противен случай селското стопанство няма да е устойчиво. Към края на миналата година проведохме конгрес, на който един от заместник-председателите ни ясно заяви, че един селскостопански производител не може да прилага зелени мерки, ако е на червено. И това е явно, но е нещо, което създава все повече проблеми на сълскостопанските производители. Какво можем да кажем към момента? Силно сме разочаровани от предложението на комисията за намаляване на бюджета за ОСП. Става дума за обща селскостопанска политика. Това е първата и може би най-важна обща политика на Европейския съюз. И тук сме абсолютно на същото мнение като Европейския парламент. Европейският парламент също настоява за увеличаване на бюджета за ОСП. Трябва ясно да осъзнаем принципа на европейската добавена стойност. Следващият бюджет на Европейския съюз трябва да се използва като инструмент за постигането на европейска добавена стойност и за работа по общи политики. Решението за бъдещия европейски бюджет, което трябва да бъде взето скоро, не бива да поставя на карта общите европейски политики. Имам предвид не само ОСП, Имам предвид и политиките от областта на научно-изследователската дейност и новаторството. Те са от изключително значение. А що се отнася до климатичните промени, трябва да осъзнаем, че селското стопанство е единственият економически отрасъл, който може да доведе до намаляване на емисиите. По естествен път ние сме част от решението. Не сме проблемът. И накрая, нека кажа, че устойчивият растеж за нас е много важен – а устойчивият растеж се свежда до баланс между трите измерения на устойчивостта економическото, екологичното и социалното. Ще се изправим пред много проблеми, ако не постигнем баланс между тези три елемента. Климатичните промени могат да изиграят своята роля в това отношение. Ние можем да допринесем за борбата срещу тях, като така насърчим устойчивото развитие. Устойчивото развитие ще гарантира, надявам се, и доходите на производителите и ще ги повиши. Благодаря. Заместник генералния директор на Генерална дирекция по земеделие, господин Рудов Мъгиле, със сигурност ще ни каже много интересни неща на този етап. Благодаря, госпожо председател. Искам да кажа нещо за това, което Европа носи в глобален контекст. Тази тема, ако мога така да се изразя, е обсъждана хиляди пъти в различни параметри, под различни названия и също така много пространно преди комисията да внесе проекта си за реформа на общата селско-стопанска политика. Има много констатации в тази връзка в известието на Комисията за бъдещето на земеделието в Европейския съюз от ноември 2017 година. За това няма да се спирам на всички мерки. Това би било прекалено сложно. Те са многобройни. Но мога да кажа, че в нашата политика се изисква да има полза общо европейска от това, което правим. Тази допълнителна стойност е финансово економическо изражение на много по-общите принципи за субсидиарност и съразмерност, които стоят в основата на договора за Европейския съюз. Защо разполагаме с обща селскостопанска политика днес? Ще цитирам договора за създаване на Европейския съюз. Съгласно член 38 от този договор, Съюзът е задължен да създаде и да прилага обща селско-стопанска политика и обща политика в областта на риболова. Като вътрешният пазар обхваща и земеделието. Тоест, земеделието, селското стопанство е част от вътрешния пазар. Това е по силата на алинея първа. А според алинея четвърта, функционирането и развитието на вътрешния пазар задължително се придружава от изграждане на обща селско-стопанска политика. Тоест, в самия договор се провежда много тясна връзка между вътрешния пазар и общата селско-стопанска политика и това е основателно. През 1958 година Авторите на договора са изхождали от разбирането, че вътрешният пазар не би могъл да функционира, ако земеделието остане от компетентността на националните правителства. Мисля, че днес това е още по-ясно, въпреки че земеделието е доста регулиран сектор. То остава част от вътрешния пазар. Общата селско-стопанска политика е призвана да отговори на предизвикателства с презграничен и глобален характер – споменах единния пазар. В него участват стоки и услуги. Земеделците, другите селскостопански предприятия са преки участници на този пазар и трябва да има обща предпазна мрежа за тях, включително и подпомагане на техните доходи, защото когато се срине земеделското производство, това пряко засяга продоволствената осигуреност на населението. Сегашната реформа е пряка последица от предходни реформи. Съществуват правила на общата селско-стопанска политика, сключени са редица търговски споразумения, които имат отношение към селското стопанство. Значи по отношение на търговските споразумения и това, което се прави в Световната търговска организация, Европейският съюз има изключителна компетентност в сравнение с държавите членки и за това ние сме длъжни да предприемаме мерки. Други предизвикателства от презграничен и глобален характер са свързани с устойчивостта на нашето земеделско производство. Е, промени в климата, качество на въздуха, биологично разнообразие и редица други от подобен характер. Е, тези предизвикателства и трудности се натрупват към всичко, с което нашите земеделци следва да се справят и ние им дължим отговор на въпросите, които те имат в тази връзка. Но разбира се, това изисква и съответно законодателство на ниво Европейски съюз. Също в светлината на вътрешния пазар, за да не се допуска неговото изкривяване, да не се допускат нарушения на този пазар, всички подобни предизвикателства и трудности трябва да намерят отговор на европейско ниво. Стои въпросът за финансовите средства и ресурси. Общата селско-стопанска политика до огромна степен се финансира от Европейския съюз. Тоест имаме един общ бюджет за Европейския съюз в областта на земеделието вместо 28 или 27 национални бюджета. Стоиността на този бюджет е 60 милиарда ежегодно за 500 милиона граждани. Този бюджет трябва да се изразходва съгласно общи правила, ако искаме успешно да се справим с значимите трудности, пред които е изправено земеделието. Единният бюджет на общата селско-стопанска политика е отговор на риска държавите членки да започнат да субсидират своето земеделие. Защото когато в една област има много висока степен на регулиране, на нормативно регулиране, винаги съществува този риск държавите членки да се изкушат всяка да започне да финансира собственото си земеделие. И най-сетне този общ бюджет гарантира финансова солидарност между държавите членки, като по този начин допринася за изграждане на един истински европейски подход в областта на земеделието, нещо, което е фактор за стабилност. Ето резултата от нашето обществено допитване, което проведохме преди последната реформа на общата селско-стопанска политика. Явно мнозинство от респондентите отговаряха в полза на общи правила – в сферата на земеделието, включително и общи правила чрез реформата с цел о гарантиране на обща устойчивост на европейското земеделие. Искам да цитирам тук едно изследване на съвместния изследователски център на Европейския съюз за това как би изглеждало земеделието през 2030 година, ако се откажем от общата селско-стопанска политика ще има драстичен спад в приходите на земеделците. До някъде националните бюджети ще се опитат да е, компенсират този спад. Е, също така ще има значително намаление на производството. Ако се погледне примерът на други големи пазари, като да кажем Съединените щати или Австралия, в е, Европейския съюз стопанствата са много по-малки, отколкото в тези други пазари. Защото тук рационализацията е много по-слабо навлязла. искам да цитирам един доклад на Световната банка от 2017 година. Според този доклад Реформата и селскостопанската политика на Европейския съюз като цяло водят до намаляване на бедността в селските райони. Имам два екземпляра от този доклад. Ако желаете, мога да ви ги предоставя. Какви са ползите от ОСП? Гарантирани доставки на хранителни продукти за 500 милиона граждани в Европейския съюз поддържане на агроземеделския сектор, подпомагане на екологичната и економическа устойчивост, запазване на динамика на селските райони. Виждате всичко това изброено на диапозитива. В Европейския съюз земеделието е много хетерогенен отрасъл. Вижте как стоят цифрите за заетостта. Има и други е, примери. Има фактори, които се отразяват върху заетостта, климатични условия, плодородие на почвата и други подобни. Тоест, европейското измерение задължително трябва да бъде съчетавано с субсидиарност, за да се отчитат местните специфики, различните проблеми, които съществуват на различни места и да не се използва единен подход навсякъде, когато това не е обосновано. Ние след 2020 година, чрез реформата, ще се ориентираме към нов модел на постигане на резултати в общата селско-стопанска политика, като на ниво Европейски съюз ще бъдат зададени общи цели, ще има общи правила, а държавите членки ще трябва да постигат резултати в изпълнение на тези цели. Е, готов съм да отговарям на вашите въпроси и разбира се, както казах, готов съм да ви предложа екземплярите от доклада на Световната банка, които нося със себе си. Благодаря много, господин е, Геле. Това, което ни казахте, е много полезно за работата на комитета. Председателката любезно благодари на преводачите. Зная, че тяхното работно време е ограничено. Той стича след 3 е, минути. Надявам се, че ще се умеете да е, мобилизирате познанията си по английски, ако се наложи да проведем остатъка от разговора си без присъствието на преводача. И сега господин Николаус Милиони се последният ни оратор от Европейската сметна палата. Благодаря. Искам е, да кажа, че са три основните ни констатации. Отговор на климатичните промени, дългосрочни цели и опазване на околната среда. Това са трите области, в които може да се проследи ползата от действия на ниво Европейски съюз. Областта промени в климата много ясно иллюстрира това, което казвам, защото Никоя държава членка не може да се бори с тях сама. Ние искаме до 2050 година да намалим парниковите газове с 90%, но тези цели няма да бъдат постигнати без допълнителни усилия. Всички отрасли, включително земеделието, трябва да дават своя принос за постигане на целта. 20% от сегашните средства за ОСП е, са насочени към преодоляване чрез земеделието на промените в климата. Имахме становище неодавна върху новото предложение за ОСП. Смятаме, че е, цифрите, които са заложени там, не са достатъчно разумно обосновани. При, приспособяване към променещия си климат е, задължител, е задължително Неодавна направихме специфични доклади за засаждането и опустиняването. Опустиняването много силно засяга южните държави членки, но този проблем не е намерил дължимото място в предлаганата реформа на ОСП и действията, които се предлагат за неговото преодоляване, не са логически свързани помежду си. На второ място, искам да се спра на дългосрочните цели. В неодавнашно становище върху последната реформа заключихме, че няма дългосрочна визия за европейското земеделие в това, което прави комисията. И няма да се разпределят средства съгласно очакваната полза на европейско ниво. Смятаме, че също така не се предвижда подпомагане на доходите за онези, които се нуждаят най-много от тях. Земеделците в Европейския съюз работят при коренно различни условия и ние призоваваме да се събират по-качествени статистически данни, за да може по-добре да се направи преценка за това къде е необходимо подпомагане на дохода. Имаме специален доклад европейска помощ за младите земеделци. И в него препоръчваме по-добро насочване на средствата към бенефициерите с оглед на очакваното отражение върху поведенческото обновление е, в е, е, отрасъла. The environment.